Съобщения председателя няма, така че преминаваме незабавно към следващата многогодишна финансова рамка. И по-конкретно към изготвянето на позицията на парламента за многогодишната финансова рамка след 2020 година. Господин Маринеско, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Всички разполагате с становището. Прочели сте го. С компромисните изменения ще се справим добре като цяло. Политическите групи ми дадоха знак, че ще дадат подкрепата си. Е, не всички за всичко, но като цяло ще се постигат мнозинства. Е, искаме увеличение на бюджета за следващата многогодишна финансова рамка подкрепяме инструмента за свързване на Европа, но целта е да се приключи работата по темата преди изборите. Бюджетът трябва да е поне на равнищата, предложени през преди 4 години, тъй като добре знаете, че той беше орязан с 27% в последствие предлагаме инструмента за свързане на Европа да се разшири така, че да обхване и пътищата, защото е добре да има координация от генерална дирекция МУФ, от комисията, за да се приключи работата по 10 е, по е, трансевропейските коридори. И трябва да има повече координация от комисията по всички средства. Има такава координация на средствата за регионално развитие. Има нужда и от съвместяване с националните бюджети по същата причина. В същата посока вървят нещата и освен това финансовите инструменти. Защото по този начин могат да се съвместяват различни финансови инструменти. Благодаря. Давам думата на господин Ертук. Заповядайте. Добро утро, колеги. Благодаря. От името на господин Капуто, който няма как да присъства днес. Ще заве нашата позиция. Много неща могат да се кажат, но благодаря първо за компромисите. Господин Маринеско включи по-голямата част от нашите предложения, що се отнася за справянето, до справянето с тесните места. Нашите предложения също бяха взети предвид. Благодаря, Карима, господин Зиле. И аз искам да благодаря на господин Маринеско за доклада. Само няколко елемента. Ние подкрепяме повечето компромисни изменения. Финансирането за инструмента за свързване на Европа трябва да се увеличи през следващата МЕФЕРЕ. Други финансови инструменти, като инструмента за структурни инвестиции не могат да поемат цялата задача, тъй като има различни, раз, различни особености на различните страни. Някои страни а, са, имат по-малко приходи не могат да се включат а, за а, сближаването. Проектите трябва да се увеличат след 2020 година. Трябва да се имат предвид социалните и економически различия, което вече казах. Е, къде няма да подкрепи а, елементите, свързани с намаляване на шума от железниците и други елементи, които са в правомощите на държавите членки. Господин Теличка, заповядайте. Добро утро. Всички благодариха на господин Маринеско и аз му благодаря. С удоволствие го правя. Обаче, госпожо председател, той сега ми пречи. Те иначе, малко по-сериозно, колеги, е, имаме добри компромисни изменения. Имаме добър стратегически подход е, към бъдещето е, за след 2020 година, т.е. отвъд сегашния мандат на Европейски парламент – е, добре балансираме различните типове транспорт, вземаме предвид иновациите, споменават се и други успешни финансови инструменти, не само в областта на транспорта. Е, очакваме да се увеличат средствата. Това е един от най-големите успехи от финансова гледна точка на Европейския съюз. няма да навлизам в по-големи подробности. просто мога, без да се колебая, да препоръчам на своята политическа група да подкрепи компромисните изменения. Благодаря. Благодаря, господин Таличка. Преди да дам думата на господин Айкхаут, искам да поздравя гостите на господин Нилсън от университета в Гетеборг. Добре дошли в нашата комисия. Вие сте млади, динамични хора. Ще научите много е, неща, прекрасни неща днес и се надяваме, че това ще ви помогне в вашето бъдеще. Продължаваме. Дам думата на господин Бас Айкад. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на посетителите от Гетеборг. Извиняваме им се, че точно по тази тема няма разгорещен политически дебат – т.е. няма да им е толкова интересно, колкото обикновено е тук. Но такива дебати се провеждат често. Но сега сме съгласни в голяма степен, благодарение и на усилията на господин Маринеско, който изготви добри компромисни изменения, включващи различните изисквания, включително и тези на зелените за защита на околната среда, трансгранични въпроси, прозрачност – тези въпроси бяха взети и и включени в компромисните изменения, така че Комисията по транспорта излиза с добре балансирано становище за многогодишната финансова рамка. Подкрепяме компромисите. Само едно отделно гласуване за а, инфраструктурата. И след това за останалите неща благодаря на докладчика. Благодаря, господин Айкал. Господин Лунгрен, заповядайте. Благодаря. Гледам към бъдещето. Скоро една държава членка ще си тръгне. Искаме се съответно бюджета да бъде малко поорязан, съкратен. Чудя се защо се планират големи разходи. Предпочитам да има голямо уразване на бюджета, тъй като знаете, че с тръгването на Великобритания ще си тръгне и голяма част от самия бюджет. Благодаря. Um, благодаря, господин Лангрен. Господин Ван Милтенбърг, благодаря, госпожа председател. А, няма да ви изненадам, ще поздравя докладчика. Само една критична бележка, свързана с казаната от господин Лунгрен. Мисля, че трябва да подхождаме реалистично. Ако прочетете компромис 5, нямам възражение срещу заявлението, че трябва да се увеличи делът а, от общия европейски бюджет, заложен за инфраструктурна политика. Е, но трябва да имаме предвид, че може да има 50% е, цялостно рязване на бюджета на кохезионната политика, което означава, че може да се наложи много по-интелигентно да се използват средствата и да се реориентират някои е, цели. Транспортът, разбира се, е много важна цел, както се подчертава и тук в компромис 5. И мога да приема този компромис, но нека да бъдем по-реалистични, да мислим за финансово ам, планиране и да искаме е, да се вземе предвид случващото с финансовата, с а, е, е, кохезионната политика, защото не можем просто да искаме повече пари. Трябва политиката да бъде по-силно насочена към постигане на резултати, а не просто към заделяне на повече средства. И а, като координатор от комисията Реги, смятам, че кохезионната политика трябва да се ползва и за целите на сближаването и на транспорта. А, за правомощията. С господин Маринеско работим по преразглеждането на основния регламент за ЕАС и за многогодишната финансова рамка има смисъл да се преразгледа и а, финансирането на агенции като ЕАСА, защото на тях само им се възлагат допълнителни задачи. Трябва и допълнително финансиране. Благодаря. Госпожа Демонте, благодаря, госпожа председател. Смятам, че наистина трябва да се подкрепя и е, туризмът в Комисията по транспорта и туризма, така че трябва да направим всичко възможно да защитим този отрасъл в Европа, да го подкрепим. Е, това е третият най-голям отрасъл в Европа, който продължава да върви добре, независимо от кризата от последните 10 години. Говорим за инвестиции в бъдещето, говорим за създаване на работни места, за устойчивост. Тези точки трябва да бъдат подчертани. Що се отнася до развитието на периферните райони, целта не е само да се инвестира в големите градове, които вече са презаселени, а да се работи за едно развитие за в бъдеще, което може да ни позволи да помогнем за развитието на, на части на Европа, които са по-малко развити. Искате просто да се сложи вашата карта с името ви. Добре. Европейската комисия има думата. Господин Сила, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Приветстваме доклада, приветстваме направените измене... предложените изменения, особено тези свързани с целите на политиката по транспорта и по-конкретно завършването на европейската транспортна е, е, мрежа, трансграничната инфраструктура и е, декарбонизацията и дигитализацията на транспорта. Няма как да коментираме по всички ем, упоменавания на суми е, в бюджета. Е, това трябва. Е, това е ясно, но приветстваме доклада. Благодаря ви много. Merci beaucoup. Monsieur Marinescu, la parole est à vous. Благодаря много, господин Маринеско. Заповядайте за заключителни думи. For... Благодаря на всички колеги за добрите думи, които казаха относно повишаването на бюджета. Да, трябва да искаме бюджета да бъде повишен. Мисля, че това е нормално. времено обаче трябва да предложим някои мерки, които да донесат, доведат до по-голяма ефикасност. Защо предложението да се получат повече средства от кохезията? Това е едно доста дръзко предложение. Аз подкрепям кохезионната политика. Трябва обаче да се има предвид, че в момента кохезионната политика финансира сериозни инфраструктурни проекти. Най-вече големи проекти за магистрали и железопътни линии. Защо да не може да се координира по същия начин, за да се завършат коридорите. Най-доброто за, работата, за работните места и растежа е да се завършат коридорите. В противен случай ще има едно парче тук, едно парче там и това не е завършен коридор. Това са моите доводи. За бюджета ще има голям дебат. Трябва да запълним дупката от Брексит – трябва да намерим нови политики, отбрана, миграция, сигурност. В същото време обаче има слухове, че някои държави членки ще предложат най-малко да приемем същия бюджет, както до сега. Ето защо трябва да постигнем един адекватен бюджет и да подкрепим тези политики. Благодаря ви още веднъж за вашата помощ. Благодаря. Господин, господин Маринеско. Гласуването ще се преведе утре в 9 часа. Следващата точка ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия. Това е становище за комисията ИТРЕ. Нашата докладчица е Изабела Демонте. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на всички колеги, които представиха изменения. Най-вече на докладчиците, които представиха ни наистина задълбочени промени. Получихме компромисни текстове, които са пълни и които се прави опит, доколкото е възможно да се намери обща линия и да се вземат предвид всички предложени изменения. Имаме 8 компромисни предложения за изменения. Някои са по-технически текстове, най-вече във връзка с е, е, енергийните типологии, възобновяемите енергии, но имаше и много изменения във връзка с водорода, и срока на годност на батериите, инфраструктура за зареждане на тези електрически автомобили и така нататък. Електрифицирането на автобусите, малки и средни предприятия, стартъпи, Ако искаме да имаме инвестиции, са ни необходими съответните зелени енергии и средства за възобновяеми енергии. Всичко това тръгва от идеята за трудностите, които трябва да бъдат преодолени в транспортния сектор. И днес имаме едно много високо ниво на енергийно потребление в Европейския съюз и най-вече в сектора на транспорта. Основ... Това е основната причина за замърсяването. Транспорт е една от основните причини. Това беше взето предвид и в Парижкото споразумение за климата. Трябва да се върви в посока към иновации, проучвания и използване на възобновяеми енергии. Имаше много текстове, които засягаха този аспект, възобновяеми енергии, специални начини за тяхното използване, енергия от вятъра и така нататък. Благодаря на всички колеги за подкрепата в тази, по този доклад. Благодаря ви, госпожа докладчик. Преминаваме към дебата. Думата има господин Вим Ван де Камп. Благодаря ви, госпожо председател. Тук представлявам господин Клюн. Това е моя, мой колега, който в момента е в командировка. Темата е важна. Връзките с Великобритания. На първо място искам да споделя това, което ми каза госпожа Клюн. в НЕП изхождаме от там, че намерихме добър е, баланс в нашето становище. Транспорта трябва да стане по-зелен и по-чист, а енергията като цяло трябва да стане по-зелена. И когато бях в Нидерландския парламент, видях, че, има, че това може да се счита за заплаха за индустрията но в Европа това може да бъде шанс за сектора на транспорта. А, не, не дейте да а, се разсейвате. De opinie van mevrouw dat, dat... Както и да е. В становището на госпожа Демонте намерихме един добър баланс между потребностите на сектора и иновациите. Разбира се, можем и трябва да работим още, за да повишаваме благосъстоянието на европейските граждани. Вторият елемент – цифровизацията. Тук имаме нужда от иновации, имаме нужда от промяна. Това са шансове, и тогава идва и въпроса за цифровизацията. Това означава, че ние разполагаме с едно много силно становище и от името на госпожа Клюн искам да пожелая на госпожа Демонта успех при гласуването утре и ние ще подкрепим тези искания за изменения. Благодаря на господин Вин Вандека. Господин Тушиновски. Хотел бих така подяковат. Благодаря. Господин Тонесовски, благодаря. Благодаря на докладчика за представените изменения. Знам, че работата беше трудна. Ефикасното използване на иновациите е голямо предизвикателство. То върви заедно с темите за връзките които са много технически и много обширни. Транспортният сектор притежава огромен потенциал за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите. Тук обаче не бива да си мислим, че ако постигнем целите, нещата ще станат по-сложни. Например, когато говорим за въздействието върху околната среда, това може да повиши може да намали в международен аспект конкурентоспособността на европейските продукти. Глобалните пазари имат много комплексна структура. Връзките между информационните технологии, проучванията, всичко това е важно. Проучванията и иновациите са важни. Е, трябва да има сигурност при тяхното планиране. Имаме нужда от устойчиви политически визии, които да са целенасочени. това, имаме нужда една отворена предприемаческа култура. Европейската комисия трябва да се грижи да имаме отворени проучвателни проекти в държавите членки, така че да не прахосваме наличните ресурси, които са много важни за иновациите и изследванията. Ние смятаме, че промените в транспорта вървят в една посока, към използване на по-ефикасни технологии, които да се концентрират върху потребителите, да имаме автоматизирани цифрови системи. В момента в областта на изследванията това е важно и с оглед на предложените цели. Технологиите трябва да бъдат поддържани на неутрално ниво. Неутралност на технологиите. В момента не може да се каже в каква посока се движат технологиите, защото все още чакаме излизането на новите технологии, пестене на енергия, нови батерии. Всичко това а, предстои. В момента тези технологии не могат да решат а, предизвикателствата на бъдещето. Благодаря. Смятам, че ще имаме успех. Благодаря. Господин Телика. Също така и аз искам да благодаря на госпожа Демонте за това, което моите колеги считат за едно добро и балансирано становище. Също така, то благодаря за сътрудничеството между докладчика и докладчиците в Сянка. Според моя колега, становището добре отразява необходимостта от подобряване на сътрудничеството от една страна в градските, между градските и селските региони, т.е. между по-развитите региони и тези, които изостават по отношение на, инфраструк... на качество на инструктурата. Подкрепяме целите на комисията за подобряване на енергийната ефективност и подкрепа на такива проекти. По-голямата финансова подкрепа за малки и средни предприятия, транспортните бизнеси, туризма, както вече казахме, не само в това становище, но и в предишните дебати. Да се фокусираме върху проекти за чиста енергията, енергия. Също така, въпроса за технологичната неутралност, това също намира добър отзвук при нас. Накрая ще кажа, че Алде ще подкрепи всички компромисни изменения, защото със сигурност това е едно добре балансирано становище. Благодарим, че като цяло всички наши изменения е, бяха взети предвид проекто становището. Благодаря ви също и за вашата подкрепа. Благодаря, господин Телу. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря сърдечно на докладчика Демонте и на другите докладчици за това отлично сътрудничество. В компромисите всъщност се съдържат всички основни аспекти на нашите изменения. Съответно сме доволни. Ако искаме да спрем измененията в климата, имаме нужда от ново поведение, от нови техники. Трябва хем да спрем емисиите, хем да използваме приходите, за да преминем към един по-екологично чист транспорт. Необходимо е да гарантираме пробива на новата зелена техника. Всички предприятия в Европа трябва да преминат към устойчиви решения, тъй като само така ще извървим пътя, който беше очертан в Париж не е достатъчно само да говорим за справяне с измененията в климата. Необходимо е да имаме и по-конкурентоспособни предприятия. Те трябва да бъдат истинските печеливши, когато говорим за екологизация. Благодаря, господин Лунгрен. Искате ли думата? Искате я, заповядайте. Благодаря. В началото искам да благодаря на госпожа Демонте за това становище. Всички знаем, че трябва да има промяна. Пътя започна още преди няколко години. Днес, ако погледнем емисиите на камионите в сравнение с тези от преди 15 години, виждаме, че има техники на очистване, които са много добри въздуха съответно става много по-чист. Е, необходимо е да има още по-добри технологии, свързани с е, моторите, с двигателите. По отношение на електрифицираните пътища, убеден съм, че и там ще станем свидетели на бързо развитие. Мисля, че е необходимо да разгледаме въпроса за енергийната ефективност. Има голям потенциал в тази област е, и трябва да разгледаме освен това и потоците, стоки, тъй като тяхното функциониране не е достатъчно добро. Днес има превозни средства, които пътуват с наполовина празни карусери или контейнери. Ако имаше по-добро сътрудничество, щеше да не се случва нещо подобно и щеше да има и по-малко емисии. Благодаря на докладчика. Мисля, че това все пак е крачка в правилната посока. Благодаря господин Лундгрен, госпожа Грапини. Mulțumesc foarte mult. Am vrut uh, să iau cuvântul la acest raport pentru că îl consider foarte important. Vreau... Благодаря, госпожо председател. Взех на думата, за да се изкажа по това становище. Смятам, че то е много важно. Искам да поздравя Изабела, но също така и докладчиците в Сянка и колегите, които участваха. Мисля, че трябва да залагаме на иновациите, да стимулираме зеления транспорт. транспортът е отговорен за един висок процент от емисиите, така че трябва да намерим добри решения, за да намалим отрицателното въздействие върху околната среда. Също така трябва да намерим финансови мерки и инструменти за подкрепа на иновациите. За това имаме нужда от пари. Ето защо се нуждаем от хармонизиране във всички държави членки, които имат дейност, като тук локалните органи играят много важна роля. Например, общественият транспорт предизвиква голяма част от емисиите в държавите членки. Мисля, че преди всичко трябва да се постави акцент върху екологичния, еколог, зеления транспорт. При един пример, ако във всички наши градове можем да демонстрираме че стимулираме зелената енергия, това ще бъде един страхотен пример също и за гражданите. Ако, обще... Ако общественият транспорт бъде насочен в тази посока към използване зелени енергии. Благодаря, госпожо Крапини. Сега искам да се обърна към комисията. Господин Суби има думата. А. Какво е вашето мнение по това становище? Благодаря, госпожо председател. Комисията иска да благодари на настоящата комисия за това предложение. Ние го приветстваме, защото то е напълно в унисон с това, което ние предложихме в нашето съобщение – и в програмата за е, изследвания и развитие на транспорта. Това, което вие предложихте, отразява нашите усилия да помагаме на проучванията и развитието в транспорта за неговото модернизиране и за изпълнение на общата цел за един интегриран и конкурентен транспорт. Благодаря ви за вашите предложения. Благодаря. Госпожа Демонте има думата, за да приключим с дебата. Благодаря на колегите и на комисията за това, което каза. Важно е да се даде един силен сигнал в тази посока – Комисията по енергия и промишленост е компетентна по този въпрос. Мисля, че ние също трябва да задаваме посоката за бъдещото развитие и да използваме всички възможни средства. Не, не е лесно да се намери баланс между различните позиции на политическите групи, но видяхме, че това е възможно, че може да стане. И както казаха колегите, вече няма това противоречие между световете на промишлеността и околната среда. През тези години индустрията се показа отворена към иновациите и създаде различни възможности, както при автомобилите, така и при альтернативните горива. Благодаря още веднъж на колегите. Надявам се, че и утре ще можем да намерим правилната посока и ще получим необходимата подкрепа. Благодаря, госпожа Демонте. Още веднъж напомням, утре в 9 часа ще бъде гласуването. И сега искам да приключим тази точка от дневния ред и да започнем публичното изслушване. Днес ще говорим за връзката между Брексит и сухопътния транспорт. Радвам се, че поканените гости вече е, дойдоха. Ще продължим в 10 часа. Това означава след 15 минути. Искам да ви помоля обаче всички да дойдете тук отново точно в 10 часа. Уважаеми колеги, нека да преминем към изслушването. Нашата парламентарна комисия днес организира публично изслушване на тема въздействието на излизането на Великобритания от Европейския съюз върху сухопътния транспорт. Целта на това изслушване е да бъдат изслушани представители на високо равнище от пътния и железопътния транспорт, за да можем да разберем по-добре евентуалните опасности на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз върху тези два отрасъла. Това са два големи отрасъла, които се подготвят за промените, свързани с Брексит. И е добре да разберем какво ще е въздействието, очакваното въздействие на излизането на Великобритания върху транспорта и е особено интересно да се види какво става с транспорта между Великобритания и Ирландия и, и да, тук ще има две части. Първо ще чуем представителите на пътния транспорт и след това ще има обсъждане с представителите на железопътния отрасъл. След всяко представяне ще има дебат с участието на депутати. Нека да благодаря на всички поканени за участие гости и да им дам думата за кратка презентация по темата. И така, по първата част на днешното ни заседание – пътният транспорт. За мен е чест това, че до мен седи госпожа Верона Мърфи, председателката на Ирландската асоциация на пътните превозвачи. Господин Хокъм също е тук, заместник генерален изпълнителен директор на Асоциацията за превоз на товари и Даниел Керн, е, главен управител на отделата по търговска политика Имате по 7 минути, след това ще преминем към дебата. Заповядайте, госпожа Марфи, имате думата за 7 минути. Добро утро. Казвам се Верона Мърфи. Започнах да карам камиони, когато бях на 19 години. Когато бях на 21 Създадоха една компания, която работеше между Ирландия и Италия. Това беше преди 25 години. Днес е, вече има много промени в моя бизнес, но все още превозвам стоки между Ирландия и Италия. В е, Ирландия има компании, които имат по 6 камиона, има и такива, които имат по 500. Аз съм председател на Ирландската асоциация на пътните превозвачи и представлявам всички тези фирми. Вероятно знаете, че ние току-що се възстановихме от най-тежката рецесия в нашата история и сега ни предстои Брексит. Ирландия е единствената европейска държава, която има пътна граница, сухопътна граница с Великобритания. Освен това, Знаете какво ще се случи с нашите граници, когато Великобритания напусне Европейския съюз. Не можем да подценяваме потенциалните последици върху нашия транспорт от Брексит. В отрасъла има 15 000 работни места, 1,5% от БВП на ирландската економика се дължи на сектора на транспорта. Повечето от работните места са в селските райони. Знаете, че работните места там са много важни. Освен това, отрасъла е много важен за превоза на стоки за потребители и фирми. 16% от камионите, които тръгват от Ирландия, на практика превозват местни стоки, значи транспортът е изключително важен за ирландската економика като цяло. Всяка една седмица 1,3 милиарда евро под формата на стоки и услуги напускат Ирландия. Голяма част от тези стоки и услуги отиват в Великобритания. Въздействието на Брексит съответно ще е голямо. Има сериозна заплаха, свързана с несигурността по отношение на Брексит. Знаете, че има и голяма доза несигурност относно бъдещата нестабилност на пазарите. Ако имаме така наречения твърд Брексит, най-вероятно ще има възстановяване на границата между Великобритания и Ирландия и между Северна Ирландия и Ейре. Ще се възстановят митническите процедури, разходите за тях ще бъдат поети от превозвачите. Освен това, ще трябва да се попълват много формуляри, така както беше преди отварянето на единния пазар през 1993 година. Освен това, ще има и много други ограничения по границите. Това ще доведе до сериозни забавения, когато се пресичат границите. Не е сигурно дали операторите ще могат да прехвърлят тези разходи върху потребителите, но дори и това да стане, ще се подкопае доверието на потребителите. Така или иначе, маржовете на печалба за нашите компании сега не са кой знае колко големи. За да се справим с всичко това, би трябвало да има инфраструктура, би трябвало да има достатъчно места за паркиране, достатъчно митнически служители, освен това е необходимо да се премине към една митническа процедура, която не използва хартия. За да се случи всичко това, от друга страна, е необходимо позицията на транспортния сектор да се вземе предвид по време на преговорите. Освен това, сектора трябва да бъде информиран за това какво се случва, за да може той да планира. Не може просто да казваме на хората, че ги чака нещо изключително неприятно. Все още не знаем какво ще представлява Брексит сам по себе си. Какъвто и да е резултат от преговорите, обаче Ирландия трябва да бъде защитена. И всяка една мярка, която се взима и която би засегнала Ирландия, би трябвало да бъде добре обмислена. Например, въвеждането на пакета за мобилност фундаментално ще промени начина по който превозвачите работят в Европейския съюз. Тази поредица от мерки беше е, въведена без да се има предвид Брексит, като се има предвид статуквото. Много е трудно да се предположи как може този пакет от мерки да се приеме, след като не знаем точно какво ще е въздействието на Брексит, най-вече върху Ирландия. Ирландия има нужда от Европейския съюз. Европейския съюз трябва да помага на Ирландия и трябва да направи всичко възможно, за да се намали шока, тъй като ще се загуби конкурентоспособност и ще се увеличат цените. По-настоящем, поради пакета за мобилност, смятаме, че ще се случи точно обратното и ще се създаде перфектната буря. Ирландските превозвачи вече са несъразмерно засегнати от директивата за работното време, от разпоредбите за часовете, които шофьорите имат право да прекарват на пътя. Всичко това е част от един негъвкав режим е, и той по никакъв начин е, не помага на островни е, държави като Ирландия. Знаете, че за да стигнем до Европа, ние трябва да пресечем морето. Отношенията между Ирландия и Великобритания и между Ирландия и Европейския съюз са много специфични. И политиците в Европейския съюз трябва да вземат предвид факта, че сектора би трябвало да се защити. Той е много важен за Ирландия, както вече казах. Всичко това ще се случи само ако ни обещаете, че ще ни гарантирате необходимата сигурност. Не трябва да има нови такси или пък разходи, които да бъдат налагани поне в рамките на 36 месеца след Брексит, тъй като това време ще е много тежко за ирландските компании. Аз съм председател на Ирландската асоциация на превозвачите и смятам, че въздействието на пакета за мобилност върху Ирландия не е взето предвид, особено в светлината на Брексит. Ирландия е част от Европейския съюз. Аз съм бизнесмен и давам работа на много европейски граждани. Призовавам ви наистина да вземете предвид Брексит в светлината на предлож... предложения пакет за мобилност. Не може да позволите на Ирландия а, да стане една забравена, загубена страна в а, водите на оттеглянето на Великобритания. Благодаря за тази презентация. Ако може госпожа Мърфи да си изключи микрофона. Благодаря. Вашето послание беше пределно ясно. В същото време вие ни припомнихте каква е нашата отговорност. Господин Хукъм за 7 минути. Yes, thank you, thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да говоря днес. Казвам се Джеймс Лукъм, заместник директор на Транспортната асоциация за товарите. Това е най-голямата транспортна асоциация, която превозва стоки не само по, по шосе, а също и по ЖП линии и по море. На европейско и глобално ниво ние си сътрудничим с организации в Тъблим, също така членове на IRU и на European Shipment. Също така с британски производители и превозвачи. Обхватът на търговията е невероятен. Брексит ще създаде нови граници между Великобритания и 27 държави. Ще има проверки, ще трябва да се назначат нови хора на границите и това ще представлява проблем за е, Великобритания и за британския бизнес. Невер обхватът на търговията наистина е огромен и всички заинтересовани страни трябва да говорят за това. Стоиността на стоките, които се превозват от Великобритания към ЕС е 8 пъти обема на търговията с Канада. 185 хиляди предприятия ще трябва да попълват за първ път митнически декларации. 80% от автомобилите, които минават европейс... Е, канала между Франция и Англия, са тежкотоварни автомобили. Това не е въпрос само за Великобритания. Това е важно за всички правителства и за всички заинтересовани страни. Има три фактора, които ще окажат влияние върху ефективността на бъдещата търговия. Да, след Брексит ще има граници и това ще се отрази на товарите и на превозвачите. Има много съществени рискове а, за наличността на автомобилите, разрешителните за камионите да преминават границите и трябва да се изясняват въпроси във връзка с признаване на квалификацията на шофьорите. Това са трите основни проблема, които ние виждаме и те се нуждаят от незабавно разрешаване не само от правителството на Великобритания, а и от всички други страни. Това ще се отрази също и на връзките между Великобритания и Република Ирландия. Новите проверки по границите ще доведат до по-големи опашки и до закъснения. И ние, а ние искаме това да бъде избегнато доколкото е възможно. Няма и физическо пространство, например около фериботите, нито в Англия, нито в покрайбрежието на Ирландия ще се създадат проблеми в тези крайбрежни е, райони и ще се образуват огромни опашки. Ще има до две минути закъснение за всеки един автомобил, камион, в сравнение с сегашната система за преминаване, което ще доведе до 27 километрови опашки. Същото ще се получи в Кале и разбира се в други ирландски пристанища. Да, това е предизвикателство за правителството на Великобритания, но също и за правителствата на останалите държави, членки най-вече Франция, Белгия, Нидерландия, Испания и разбира се Ирландия ще трябва да се въведе нова митническа система, да се въведат допълнителни документи. Вече чуваме, че се набират нови служители, че се създават нови сгради, че се разработват нови процедури. В Великобритания ще трябва да се попълват над 300 милиона декларации всяка година, митнически декларации. Така че има огромно увеличаване на, този, а, на тези предизвикателства, кои, с които ще се сблъскваме. След това трябва, а, трябва да гарантираме последователно придвижване на камионите. Великобритания иска да напусне митническия съюз и вътрешния пазар, което ще доведе до проблеми с разрешителните. Камионите няма да могат да се движат свободно и всички търговски споразумения и тарифите на търговските организации. Няма няма все още никаква, никаква информация какви ще бъдат квотите за транспорт. Системата, която се използваше до 1993 година, чрез нея можеше да се организират около 5, под 5% от потребностите. Това беше едно доказателство за успеха на вътрешния пазар във връзка с доста... веригите на доставки, което доказваше ефективността на вътрешния пазар. Сега всички държави членки трябва а, да отговорят на тези промени и е важно а, е, трябва да е ясно, че рискът е еднакъв и за двете страни. Същата ситуация е и в железопътния транспорт. Няма да говоря толкова много, защото в следващото обсъждане ще говорим повече за това. Важно е обаче да се разбере, че имаме нужда от подобни разпоредби във връзка с железопътния транспорт и квалификацията на водачите. И накрая едно обобщение на основните проблеми. Ще ще кажа, че трябва да се правят митнически декларации, да има проверки за съответствие. И тук не става въпрос само за правителството на Великобритания и за другите правителства на държавите членки. Мисля, че ще трябва да има период на изпълнение и за правителствените агенции, така че те да могат да се адаптират към Брексит. Същото, разбира се, се отнася до промишлеността. Трябва да опростим тези процедури но това ще бъде задача в бъде, за бъдеще. Междувременно трябва да гарантираме, че камионите ще могат да преминават границите и че разрешителните квалификациите ще бъдат признавани. И въпросът с транспортния съюз е не по-малко важен за Великобритания, отколкото за останалите държави. Благодаря много за направеното изказване. В него бяха представени доста главозамайващи цифри. Продължаваме с вас, господин Керн. Имате думата за 7 минути. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря за поканата. Казвам се Даниел Керн. Работя за Световната организация по пътен транспорт. Виждате на картата страните, които са отсветени в тъмно синя, са активни членки. Традиционно е, започнахме работа в страните, които са осветени в Лилаво. Тук се вижда колко важен е отрасъла, за който работим. Не става дума само за пътния транспорт, за транспорта като цяло. Говорим за огромно количество работни места, 11 милиона работни места до 2000 и 50-та година се очакват увеличения на, с 60% в превоза на товари и 42% в превоза на пътници. Затова е много важно за пътния транспорт нещата да се договорят изключително добре. Приоритетите на Международната организация на пътните транспортьори са е, е, три мобилния, е, пакета за мобилност, Брекзит и намаляването на емисиите на въглероден двуокис. И така, какво искаме и какво не искаме от Брекзит, Всичко това е очертано в публикуваните днес позиции на организацията ни. Е, занимаваме се конкретно с достъпа до пазара, с митниците, с уточняването на социалните условия, с достъпа до пазара на труда. Има и някои основни точки за Брекзит. В рамките на организацията има специална работна група, която работи по Брекзит. Не е добър вариант да няма каквото и да било споразумение. Ако има преходен период, трябва да има определени предпазни мерки. От време на време ни питат какви са нещата, които твърдо не можете да приемете. За нас достъп до пазара е много важен и евентуални квоти, които могат много да нарушат преминаването на стоки, ще се отрази много тежко от качествена гледна точка на достъпа на пазара и в Великобритания, и в Европейския съюз. Някои типове сътрудничество надхвърлят Европейския съюз. Има междуинституционално сътрудничество Например, обаче е, сега за, за първи път се озоваваме в ситуация, в която една страна иска да излезе от Европейския съюз, така че нямаме яснота как ще се развият нещата. Трябва да сме доста гъвкави при намирането на решение. На пазара днес има различни възможности, а, например, що се отнася до митническата обработка. Ето вижте, случая с Турция. Ситуацията по отношение на Турция е Турция участва в частичен митнически съюз с Европейския съюз и Турция и Великобритания са в Г-20 и е, Турция и Великобритания имат а, е, сухопътна граница с Европейския съюз Економическите потоци и търговските потоци са високи. Подобна е ситуацията на Норвегия, въпреки че там митническите процедури са значително облегчени, защото обработката е само от страна на митничарите на едната от двете страни на съответната граница. има юриспруденция на Европейския съд, има решение за свободно придвижване на хора. Швейцария друг е интересен. пример от 1972 година е в свободна търговия с Европейския съюз. По-настоящем има 100 двустранни споразумения, които регламентират отношенията между Европейския съюз и Швейцария. Изключително сложни и за разбиране, и за приложение. А, някой казва, това е едно възможно решение, изключително гъвкаво. Ако има пълен развод, най-твърдия Брекзит, след март 2019 година, Великобритания ще остане несравнително независима, но все пак тя ще продължи да е длъжна да спазва правилата на ООН и СТО, но ние не искаме това да остане само така. Твърде зле ще се отрази на нашия отрасъл. За достъп до пазара, както казах, не искаме квоти, Искаме да има качествени критерии, двустранни споразумения Европейски съюз, е, Обединено кралство. Що се отнася до приложното поле, сме гъвкави, знаем, че отношенията е, могат е, да покриват различни елементи. Може това да е част от по-голямо събхатно споразумение. За нас най-важното е да няма нужда от специални разрешителни преди шофьора да се качи на камиона и да подкара стоката. Но и тук има опасност да няма споразумение по отношение на пазара, на достъпа до пазара и тогава трябва да се стигне до 27 отделни споразумения, нещо, което ще доведе до фрагментация на пазара. В заключение, какви са основните ни послания? Пет основни неща искаме да подчертаем. Първо искаме да има гладко движение на сухопътния транспорт след Брекзит, да има достатъчно дълъг преходен период, в който да се запази статуквото, да има достъп до пазара без квоти по качествени критерии. И тъй като нашия отрасъл е, е отрасъл, в който работят е, изключително много малки и средни предприятия. Не искаме да има допълнителни бюрократични изисквания след Брекзит и искаме правна сигурност. С това приключвам изказването си. Благодаря за вниманието. Благодаря много за, две, за трите направени изказвания. Преди да дам думата на колегите за обсъждането, нека да поздравя гостите на госпожа Клун, които са на посещение в нашата парламентарна комисия. Оглеждам се в залата, не знам къде сте. Не ви виждам, но искам да ви поздравя тук. Добре дошли. А, сега след направените изказвания, нека да дадем думата за въпроси. Това, което вие казахте, оказва известен натиск върху нас. Е, казвате много ясни неща, но говорите за това, че нещата са спешни. Работим по пакета за мобилност. Казвате ни, че трябва да обърнем внимание на административните последици. Е, ако има твърде голяма административна тежест, това може да се увеличи е да се отрази значително на превозите на товари. Е, казвате, че искате преходен период. Действително, по време на е, преговорите ще се опитаме да следим всички тези теми, да вземем предвид казаното от вас. А госпожа Мърфи, ще направим всичко възможно да забавим, пък, що се отнася до пакета за мобилност, вие казвате, че е добре да се забави работата по пакета, докато не стане по-ясно какво става с Брексит. От, откривам дебата. Дам думата на Маркос Пипер. Заповядайте. Благодаря ви за тези мили думи. Наистина имаме огромни проблеми някои от тях ние не сме даже мислили за тях. И сега, ако с тези 20% административен капацитет в комисията се занимаваме само с темата Брексит, ще видите, че за нас това е тема, която свързваме с голям гняв ние се занимаваме с Европейския съюз, вместо се занимаваме с бъдещето. И може да си представите какво означава това за нас. Госпожа Меркел каза, че възможно най-бързо трябва да сключим търговско споразумение с Великобритания. Искам да посоча две неща в тази връзка – първо, магическата дума цифрови граници. Цифрови граници. Сканиране, технология, блокчейн и подобни неща. Не може ли да не се окаже накрая, че границата между Великобритания и ЕС е, е, ще бъде еди, е, една първа граница, към границите, които в бъдеще ще бъдат организирани цифрово. Не е ли това един шанс това да окаже положителен ефект върху другите граници, да зададе мащаба? Това е първия въпрос. И втория въпрос. Транспортното законодателство е регулирано на европейско ниво и не винаги хората са доволни от него. Много неща се приемат като допълнителен товар. Във вашите браншове съществува ли, така да се каже, едно, едно предварително, една предварителна нагласа? Когато напуснете Европейския съюз, да, да бъдете освободени от някои от административните затруднения. Тоест, когато вече няма да има нужда да се подчинявате на нашето сложно законодателство. Или пък приемате европейското законодателство такова каквото е и, то да бъде един сериоз... и това да бъде един сериозен сигнал за бъдещото търговско споразумение. Това би било също един добър аргумент така че бързо да се стигне до едно работещо решение. Ако вие като бранш ни подадете сигнал, че да, има натоварване, но ние приемаме това законодателство, също така и от социална гледна точка да участваме и в бъдеще към вътрешния пазар. Така че два въпроса. Вътрешни граници и дали няма да си подбирате някои неща, така да си каже какво да вземете и какво да не вземете от вътрешния пазар, когато излезете от него. Благодаря. Благодаря. Господин Хертук. Благодаря също и от мен. Госпожо Мърфи, последното ви изречение поставя един сериозен проблем, т.е. Република Ирландия да не се превърне в една забравена държава. Ние като социалисти ще се опитаме да предотвратим това, защото знаем, че вие сте проевропейска държава. Правилно е и това, което каза колегата Пипер, че тук не става въпрос само за нас. Ние, а, е, ние сме членове на Транспортната комисия и не смятаме, че решенията са толкова сложни. Проблемът е, че ние сме в подчинено положение и а, е, тези така а, е, на разговорите за Брексит на по-високо ниво като че ли се забавят. Трябва да видим дали не можем да го опростим и какво желая индустрията и от двете страни. Защото И това не може да бъде. Така да се каже, да се извадят някои неща от целия комплекс Брексит и след това да се прави опит тези единични неща да се договарят по-отделно. Това ще навреди на целия дебат. Ето, вероятно, за това ставаше въпрос да се извадят определени елементи. И е, другите 27 държави не искат това. Ние трябва винаги да мислим, че решенията, които вземаме сега или в следващите месеци и две години, ще имат, е, така да се каже, един ефект на зараза за другите държави. Трябва да призная, че цифрите наистина са впечатляващи. Естествено, не искаме да създаваме допълнителна бюрокрация. Не искаме да съставаме допълнителни митнически процедури, защото всяко едно закъснение от 2 минути ще доведе до 27 км опашка. Така или иначе нямаме достатъчно място. И това си е проблем. Въпреки това обаче трябва да се каже, че правителството в Великобритания трябва да се задвижи и да каже какво ще прави в следващите години. Не можем просто да вземеме отделни области и да ги договаряме отделно. Всичко трябва да остане в един пакет. Исканията ви за този преходен период, вероятно така и ще бъде. Но този преходен период няма да помогне, ако не вземем тези едни по-висши решения за, всичко, за всички проблеми като пакет. Това изслушване днес е интересно за нас, защото така ще чуем какво вие не искате. Това са квотите, това са допълнителните митнически процедури, това са административните процедури и бюрокрацията и че вие искате надежност и прозрачност. Разбира се, че е така, но целостният проблем не е само в ръцете на транспортната комисия, което естествено не улеснява живота на всички нас. Благодаря, госпожа Фостер. Благодаря. Благодаря на гостораторите за информацията. Ще взема отношение по казаното най-вече показаното от госпожа Мърфи. Тя говори за пакета за мобилност и мисля, че е много права. Пакетът е изключително мащабен. Както каза и председателката, ние ще вземем този пакет предвид. То е от съществено значение. Има обаче и други области, в които има предизвикателство за автомобилния транспорт. Не става дума само за Ирландия. В Комисията по заетост ние следим какво се случва по отношение на работните часове на шофьорите, директивата за работното време. Има много предизвикателства. Вашето положение в Ирландия естествено е много по-различно, тъй като едно е да пресичаш морете и океани, друго е да минаваш само по сушата показаното от господин Хукъм. Мисля, че ни дадохте много добра, полезна информация. Евентуалните разходи, цифрите, говорихте за квалификацията на шофьорите, говорихте за това е, какво представлява споразумението, е, поне по-настоящем. Аз не мисля, че много неща ще се променят. Е, не мисля, че британското правителство ще промени социалното законодателство. То вече е фиксирано по въпроси като квалификацията на шофьорите. Не мисля, че ще има промени. Мисля, че много голяма част от това законодателство няма да се променя. Ще остане такова каквото е. В Великобритания не искаме това законодателство да бъде размито и не получавам аз като политик подобни индикации, че това ще се случи. Когато говоря в качеството си на британски политик, знам, че се разговаря с много лобистки групировки. В крайна сметка, мисля, че трябва да подкрепим третия оратор, който казва, че трябва да търсим решения, конкретни решения. Знаем какви са предизвикателствата, всички ги знаем разходите, трудностите. Аз самата не искам да се издигат твърди граници или пък митнически тарифи. Става дума за политическа воля. Става дума за обединяване на усилията. Не става дума за специални права за конкретна държава. Напротив, просто трябва да се седне на една маса и да намерим едно справедливо решение за всички, за да може всички да работят по един максимално безпроблемен начин. Целта е ясна, мисля, че можем да я постигнем. Мисля, че представителите на бизнес, различните асоциации също ще намерят своите решения. Продължавайте с лобистката дейност. Вие имате много добра информация. Аз работя с колеги от Уестминстър и не само за да намерим решение на проблема, работя и с колеги от Европейския съюз. Дебата днес е изключително своевременен. Много се радвам, че има представители на Ирландия, защото вие карате другите държави членки да се замислят за това колко е важно да има безпроблемен поток на стоки и услуги, колко е важно да се запази Пазят работните места. Мисля, че това е едно е, положително е, заключение, положително въздействие, което всички ние искаме да видим. Благодаря. Господин Теличка, благодаря. Благодаря ви за тези толкова осведомяващи е, презентации. Трябва да подкрепя част от казаното по отношение на последиците за фирмите. Ние много добре знаем какви ще са тези последици. Чухме ви внимателно, ще помислим върху това, което казахте. Иска ми се тук да имаше няколко британски министъра и заинтересовани страни от Великобритания, само че това не е така. Много се говори, но не винаги се изпълнява това, което се говори. На второ място, пълна подкрепа за Ирландия. Ще започна с онова, което казахте по отношение на пакета за мобилност. Не съм убеден, че това, което казва председателката е правилно, че трябва да забавим нещата. По-настояще много неща са заложени на карта, темата е изключително деликатна. Пакета съдържа мерки, които са въведени от отделни държави членки и това е силно проблемно. По отношение на съдържанието, мисля, че трябва да се приложи тази част от пакета, която ще доведе до правна сигурност. И би трябвало да се следват интересите на всички държави членки, а не на отделни такива. Кои са онези части от пакета, които ще покажат най-голямо въздействие върху вас? Кои аспекти трябва да разгледаме? Къде трябва да внесем промени? Например, преходния период, улесняването би било добре да чуем от вас какви са вашите приоритети по отношение на този пакет за мобилност. Още веднъж по отношение на цялостното споразумение. И ние искаме да има преходен период. Това е ясно. Независимо от това какво ще се случи до самото излизане на Великобритания, ще има преходен период. Няма как иначе, според мен. Аз имам съмнение, че дори трите години ще бъдат достатъчни. Аз съм преговарял по присъединяването на Чехия към Европейския съюз. Мисля си, че както каза и Джаки Фостер, е много необходимо да има лобистка дейност. Защото не съм убеден, че всички разбират колко са кратки сроковете от сроковете зависи какъв ще бъде крайният резултат. Дали той ще бъде желание или нещо много по-различно от това, което целим. Каква обратна информация получавате, когато разговаряте с заинтересовани страни в Митническия съюз? Добре е, че ни казвате какво искате, но какво ви казват другите? И накрая, ние разбираме, че тук са заложени на карта някои политически и економически въпроси. Политически е въпроса за границата между Северна Ирландия и Ейре, тук няма да навлизам в подробности. Трябва да има граница, това е ясно. Налага се. Какво смятате вие, госпожо Мърфи? Трябва да има граница между Великобритания и Ирландия или граница между Северна Ирландия и Ейре. Сега говоря най-вече за търговията между Ирландия и Великобритания. Иначе континенталната търговия ще бъде по морето така или иначе. Благодаря, господин Теличка. Нека само да коригирам а, нещо, което изглежда не беше разбрано съвсем добре. Аз а, по пакет за мобилно съвсем не съм предложила да се промени графика пакета до, за мобилност е задвижен и ще а, спазваме този график. А, но по отношение на пакета за мобилност можем да вземем предвид казаните от вас днес неща, а, за да, защото е важно да имаме предвид какви ще са въздействието върху вас. Но иначе графика не се променя. Господин Тейлър, заповядайте. А, нека да ограничим времето за изказване, за да може да бъде да бъде отговорено на първите въпроси. Господин Тейлър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите гости за интересните изказвания. Беше много полезно да чуем какви са вашите приоритети. Искам да попитам всеки един от вас. Какви планове за спешни ситуации сте създали? Защото Великобритания може и да напусне митническия съюз. Това ще се случи вероятно през април 2019 година. Какви са вашите планове за този ден, когато това се случи? Вие не искате да има твърд Брексит, но какво правите за да се подготвите, особено по отношение на границата? Защото виждаме, че има много проблеми. Няма обаче достатъчно хора от двете страни на Ламаша, които да осъзнават какви са последиците от всичко това. Благодаря. Благодаря, господин Тейлър. Господин Лунгрен, имате думата. Благодаря. Добре дошли. Радвам се, че тук има колега, шофьор, госпожо Мърфи. Точно както и вас, на 19 години аз започнах да карам камион. 30 години работех, след това се взех с политика, станах евродепутат през 2014 година. Може би съм единствения шофьор, който е станал евродепутат. Знам какви са проблемите на международния трафик. Много от това, за което говорим, са хипотези. Не знам как ще изглеждат нещата. Великобритания не дава достатъчно информация в хода на преговорите. Постоянно се иска повече информация. Европейския парламент, аз поне така мисля, от своя страна е в бесен. Той иска да отмъсти. Иска да отмъсти за това, че Великобритания избра да напусне Съюза. Ето защо всички трябва да седнат, да се стегнат и да видят какви са отправните точки, как ще функционират нещата. Какво ще стане с Ирландия, с нейния транспорт? Когато аз започнах своята кариера, имахме граници с много държави, имаше и митнически процедури. Много голяма част от въпроса е свързана с ефективността. Понякога обработката на документите може да варира между 30 минути и ден и половина. Ден и половина е ужасяващо. Значи става дума за воля за сътрудничество. До голяма степен. Трябва да видим дали ще има воля от страна на Великобритания и ЕС, за да се намери добро решение. Надявам се, че в крайна сметка добрите ще победят и че здравия разум ще възтържествува и че в крайна сметка ще има едно добре функциониращо решение за транспортния сектор в Ирландия. Знаете, че Ирландия винаги е имала голям шосеен транспорт. Не знам дали е, решението на този проблем са старите регламенти и връщането към старите практики. Отново казвам, вярвам, че нещата ще се решат. Сега има много опасения, много спекулации. Обеден съм, че ще намерим добро решение. Благодаря. Благодаря, господин Лунгрин. Има ли план Б? Доста сериозен въпрос. Какво сте предвидели вие? Казвате, е, представите ни данни и цифри, които са доста обезпокоителни за достъпа до пазара, за митническата обработка и така във връзка с въпроса на господин Лундгрен. Предвидили ли сте някакъв начин за справяне, ако в случай, че няма постигнато споразумение. Господин Пипер спомена и цифровата граница. Как се случва тя? Господин Ертук каза, че въпроса за Ирландия не трябва да се разглежда само през е, въпросите за загубите и печалбите. И е, след това а, е, говорихте за пакета за мобилност, за преходния период, по който обаче няма ние да вземаме решение. Затова водите ли и вие някакви разговори с британското правителство по този въпрос. И е, е още един важен въпрос положението на е, шофьорите. Какво става за социалната тема, ако се излезе от рамката на правените норми на Европейския съюз? Имате по две минути всеки за отговор на въпросите. Госпожо Мърфи, започваме с вас. Thank you for all of your... Благодаря. Благодаря за всички въпроси за проявения интерес по отношение на сроковете за пакета за мобилност. Разбирам, но не мисля, че от практическа гледна точка може да се говори за невъзможност за забавене. Естествено, че може да се забавят нещата. Има недостиг на шофьори. Регламентът е достатъчен по-настояще. Много се говори за социален дъмпинг, говори се за 45-минутни почивки, дали те могат да се провеждат в камионите. Тези хора не са закачени за волана на камиона. Те могат да правят каквото поискат. Аз бях в хотел, който ми струваше 300 евро, но не спах, така или иначе. Това е една странна стая, със странно легло, неудобна възглавница, така или иначе не си починах. А шофьорите могат да си почиват, дори да спят в някакво за вас странно легло, но все пак може да е удобно. Кой ще плаща за хотелите на шофьорите? самия шофьор ли ще плаща, господин Пипер? Всички тези проблеми от пакета за мобилност не представляват решение, което може да се приложи на практика. Никой не пита шофьорите обаче. Вашите решения не работят. Регламента за тахографите е изключително неблагоприятен за държава като Ирландия, островна държава. За нас е, отнема един ден повече да стигнем до континентална Европа поради Брексит. Това е лошо за Ирландия, е, лошо е и за мен като превозвач. Продукта губи от своята стойност. Потребителя няма да го купи. Няма да има увеличаване на продажбите. Това вероятно ще се случи. И съответно ние можем да изпаднем пак в рецесия. Какъв е моят план Б? Ами да се откажа от транспортния бизнес и да стана евродепутат. Това е най-добрата идея, която имам. Не знам какви ще бъдат митническите процедури. Разговорите все още продължават. Знам само едно. Пакета за мобилност ще добави към злините на Брексит. Ще има твърде много промени наведнъж и Ирландия ще бъде най-засегнатата страна. Един шофьор от северната част на Ирландия ще трябва да мине през 4 граници. Това не въжи нито за не въжи за нито един друг шофьор, нито дори за турските, например. Четири пъти да се минават граници, това е нещо много проблемно. Ще има хора, които ще носят униформа, но ще бъдат зле подготвени. Никой в Ирландия не е обучен още е, да е, прави митнически декларации, например. Регламента за тахографа беше създаден през 2006 година, когато нямаше граници. Сега искате да има допълнителна регулация, искате да въведете и граници. Това засяга само Ирландия, не се заблуждавайте. Нито Германия, нито Франция ще са засегнати по същия начин. Ние трябва да минем от един остров на друг остров и чак тогава да стигнем до континентална Европа. За нас е, ще има изключително много недостатъци. Е, защо смятате, че не може да забавите пакета за мобилност? Има аспекти, които могат да се забавят. Euh, Благодаря с е, много емоция се изказвате. Е, продължаваме нататък. Заповядайте, господин Хокъм. Благодаря за тези въпроси и коментари и наблюденията на тази парламентарна комисия. Следващите няколко седмици балансът на решенията ще се измести от политическата в търговската сфера. В момента веригата на доставките се развива. Договарят се сделки, сключват се договори, които ще окажат влияние върху придвижването на стоки през втората половина на 2019 година. Членовете на нашата асоциация и на други асоциации ни питат какви, на какви цени трябва да оферираме, според сценария за Брексит. Политиците не могат да ни дадат този отговор. А ние ще трябва да вземем тези решения, да направим тези предположения сами. Това означава, че в някакъв момент ще се вземат решения от търговска гледна точка, защото бизнесът ще иска да продължи да търгува, ще иска да доставя на клиентите си и ще иска да придвижва стоките си. Въпросът за плана за спешни случаи от, от колегата Тайлър, може да се превърне във въпрос какво да правим от тук нататък. Бизнесът започва да приема най-лошия сценарий и да се подготвя за твърд Брексит. Или пък за Брексит няма сделка. Това е най-лошия сценарий. Не казвам, че се предаваме, казвам, че бизнесът трябва да взема решение, за да продължи европейската економика да се движи, да се правят инвестиции, да се наемат хората, да се въвеждат процедури, така че да се справим с най-лошия възможен сценарий. Това ще бъде стратегия, ще бъде прахосване на средства, но ще трябва да се правят разумни решения, разумни бизнес решения, като се вземат предвид рисковете. Така че тези седмици са важни. Бих искал да посъветвам депутатите да проследят резултата от заседанията на съвета на 14 и 15 декември да се види какви ще бъдат диска, дискусиите относно подробностите за а, търговското споразумение. Всичко това трябва да бъде включено в решението. За, господин Фост, за госпожа Фостър, мисля, че не искаме да променяме нещо, и това е много важен е този въпрос с признаването на квалификацията. И не, е, това не трябва да бъде забравено в е, а, бързината да се сключи търговското споразумение. Бързаме да се изключи търговско споразумение, но може да се окаже, че шофьорите няма да получат право да си придвижват камионите и да преминават границите. Изцяло подкрепя, че не трябва да върнем граничния контрол такъв какъвто беше през 1992 година. Трябва да подкрепяме не само митническите власти на Великобритания, а и на всички подобни агенции в държавите членки. Това е план от 10 точки, който ние сме съставили за справяне с митническите процедури и за а, справяне с проблемите, които могат да се появят. Това не е нещо ново. Великобритания и останалите държави членки търгуват с много други държави по света, по според правилата на Световната търговска организация. Трябва да адаптираме тези правила към обема на трафика, но това това трябва да се направи и не само от страна на бизнеса, а трябва и политическо решение. Благодаря, господин Керн. Имате думата. Благодаря за вашите коментари. Ще бъда кратък. Вече беше казано почти всичко, което исках да кажа и аз, но ще се фокусирам върху три основни аспекта. Първо – въпроса на господин Тейлър. Какво ще бъде направено във връзка с митническите процедури след Брексит? Това е много важен въпрос. За промишлеността е много важно, че когато освобождавате митнически камион, е добре да гледате какво има в него и това трябва да става в самата страна, а не на границата. Цифрите, които господин Джеймс посочи тази сутрин, са ясни. Ако приемем такива регулации и че митниците не, няма да имат право да изясняват всички въпроси в самата страна, а на границата, е, с това ще оттежни процеса и ще осложни преминаването през Великобритания. Господин Пипър, цифровите граници. Да, това е много важно. Технологиите са важни. Приветстваме ги, най-вече когато говорим за оценка на риска, е, т.е. да се види какво всъщност има в въпросния камион – по този начин ще може да се постигне по-добра вътрешна сигурност. Ние изцяло подкрепяме нашите задължения в тази връзка. Технологията се развива бързо и тези предизвикателства пред законодателите, защото в много случаи технологията се развива по-бързо от законодателството. Важно е законодателството да бъде готово в подходящия момент, така че да може да навакса технологичното развитие. Ако това е конкурентно и може да бъде наложено на пазара, и ако тези стоки могат да бъдат купувани, в крайна сметка това не е решение на транспортния сектор – а е част от цялостния процес на решение в ЕС. Надявам се, че много скоро ще започнем да говорим лице в лице. Смятам, че е много важно пътният, сухопътният транспорт да бъде поставен на първо място в работната програма при преговорите – могат да се постигнат много конкретни споразумения за отделни сектори, за отделни стоки, но ако тези стоки не могат да бъдат транспортирани на време до клиента, тогава тези споразумения са безсмислени. От тях няма смисъл. Благодаря. Благодаря много за тези първи отговори. Нека да съберем втория кръг въпроси. Колегите ще имат по една минута, за да зададат въпросите си. Нека да дам първо думата на госпожа Магинес, заместник председател на Европейския парламент. Много се радвам, че сте тук, госпожа Магинес. Добре дошла, имате думата. Благодаря много за приветствието. Благодаря и за изслушването. Дойдох на това заседание, за да покажа подкрепа към работата, която вършите както и към колегата Верона Мърфи. Казахте, че тя се изказа с много емоция. Ами разбира се, защото несигурността в Ирландия по отношение на достъпите до пазари е изключително голяма. И хората са много обезпокоени. И е, е, имам големи неясноти по време на тази първа фаза на преговорите. Затова въпросът ми е за бизнеса. В кой момент във времето тези елементи на несигурност стават непоносими и се налага да се вземат различни решения за е, дейността. Ясно е, че искаме да работим за бъдещо партньорство. В Финландия сме много безпокоени. Ние сме малка държава трябва да търгуваме. Без търговия сме загубени. Имаме нужда от достъп за търговия. Благодаря, госпожо Макинес. Госпожо Майснер, заповядайте. Ще се изкаже на английски. Мерият току-що каза, че Ирландия е малка и има нужда от търговия напълно съм съгласна. Срещнах се с а, министъра на транспорта малко по-рано. Искам да попитам, колко ще ви струва Брекзит и има ли преговори между Министерството на транспорта в Ирландия и останалата част на Европейския съюз, т.е. 20... останалата част от е, оставащите 27 държави членки, защото вие сте държава членка и не, не е подходящо да бъдете наказани. Госпожа Май... Е, Андерсън, добре, че се говори за значението на стандартите. За разлика от казаното от Джаки Фостер, не съм е, съгласна, че правителството на Великобритания действително се грижи за приложението на всички значими стандарти. Всъщност високо поставени политици показват, че това не е така. Господин Дънка Смит, е, предходния държавен секретар, е, беше казал, че след като се преразгледа, като приключи Брекзит, трябва да се преразгледа правната тежест на нормите, идващи от Европейския съюз и да, е, тя значително да се олекоти. Така че не се знае какво ще стане. Дали ще има нещо като споразумението с Швейцария с приложение, е, казващо, че социалните въпроси и тези за сигурността трябва да бъдат включени или не. Комисарят Бърния твърдо заяви, че трябва да бъдат включени тези елементи, квалификациите, лицензиите, часовете, не за да има тежест, а за да има равнопоставеност. Така че би било добре да получим вашите коментари, защото от правна гледна точка тези елементи трябва да са твърдо установени в многостранно, двустранно или е, тип норвежко споразумение. Благодаря. Господин Ван Дален, благодаря, госпожа председател. Аз много съжалявам, че се стигне до Брекзит. Все се надявам, че няма съвсем да има Брекзит. Но ако в крайна сметка има, се надявам, че няма да бъде твърд Брекзит, защото не само пътният транспорт ще а, бъде засегнат. Ще бъде засегната авиацията, рибарството и, прочее, и прочее. Имам два въпроса към госпожа Мърфи и господин Кърн. Първо, предприятията ще мислят ли за преместване? Има ли признаци, които вече да показват, че ирландските транспортни фирми е, ще имат желание да се разположат, да се преместят на континента. На второ място. Казвате, че нещата не вървят добре. Виждате ли поне някаква светлина в края на тунела? Благодаря много. Госпожа Лукашенска има думата. Е Благодаря. Не бива да забравяме, че Брексит не, ще предизвика не само разходи за транспортните фирми, но и за фирмите от Великобритания. Става въпрос за достъп до европейския пазар. Оборотът, който се реализира между Великобритания и ЕС, 8 пъти повече от оборотите с Канада. Това са огромни суми. Тук говорим за проблеми с администрирането, но искам да задам още един въпрос. Какви разходи ще се очакват за транспортните разходи и потребителите възоснова на тези процеси? И втория въпрос. Сега в парламента се работи по пакета за мобилност. Депутатите от Великобритания са доста активни. Не смятате ли, дами и господа, че новите принципи за каботаж, за международен транспорт, за признаването на квалификациите, както и по социалните въпроси, не трябва да въжат за Великобритания и след Брексит. По този начин ще бъде улеснена дейността на транспортните фирми. Господин Рике, благодаря, госпожо председател. Първи коментар. Брексит съвсем не е природно бедствие. Брексит е резултат от британския политически процес. На второ място, Последиците за економиката, но не само за економиката, са изключително несиметрични между Великобритания и Европейския съюз, нещо, което обяснява различните позиции от двете страни на преговорите. И на трето място, върху транспорта се отразяват всички тези елементи от общата политика. Имам само един въпрос към тримата гости. Виждате ли някакви ползи от Брекзит? Има ли нещо положително в Брекзит за вас? Господин Ван де Камп, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ние принадлежим на едно на малцинство, а, отричащо реалността на Брекзит. Е, ние все се надяваме, че реално няма да има Брекзит. Е, може би е твърде много да се надяваме на това, но въпрос към господин Хокъм. Е, лобирате ли против Брекзит? Работите ли с британското правителство, за да няма Брекзит? И на второ място, ако ли не, поне да се преборим за дълъг преходен период за да се намалят някои от политическите щети, т.е. да се работи рационално, разумно. В отговор на казаното от госпожа Мърфи, и аз съм съгласен с госпожа Магинес, че трябва да се направи всичко възможно, за да се помогне на Ирландия, но да отложим пакета за мобилно заради Брекзит да означава да се самонакажем два пъти. Благодаря, господин Крамер, една минута. Ja, ich hab, äh, vielen Dank. Благодаря. Имам два въпроса. Е, ЕС има отношение с трети държави Норвегия и Швейцария. Подкрепяте ли тези правила? Не трябва обаче да въвеждаме тези правила, защото Великобритания иска да пести пари. Но тези правила с другите държави наистина струват пари, но това е положението. Вие смятате ли, че тези правила трябва да бъдат наложени и там, защото след като Великобритания излезе от Европейския съюз, тя трябва да има същите права като другите държави, Норвегия и Швейцария. Какво ще стане? След това, имате ли някаква представа какво всъщност искате, за какво всъщност се застъпвате? Благодаря, господин Крамер видяхте броя на зададените въпроси. И така, госпожа Магинес се позова именно на тези безпокойства. И въпросът ти беше е, къде е преломната точка – след която отрасълът просто ще започне да променя функционирането си. На второ място, колко ще ни струва Брекзит? И за потребителите, и за транспорта. Въпроса на господин Рике. Провокация. Какви са ползите от Брекзит? И господин Ван де Камп. Смятате ли, че в вашия отрасъл можете също да лобирате против Брекзит, за да няма толкова тежки последици. И така, това са въпросите. Давам думата на госпожа Мърфи за една минута. Благодаря, благодаря на всички. Нека да благодаря особено на Мерият Магинес която е много добър приятел на Асоциацията на ирландските пътни преводачи, както и всички тук, които ни информират и, е, и ни дават възможности. Брекзит за ирландските превозвачи вече се е случил. 20% промяна в валутата се отразиха на е, Северна Ирландия. Те, е, е, и е, превозвачите от Северна Ирландия вече могат да работят в останалата част като с 20% дефицит. Тоест, те имат марш 3 до 4%. Именно за това финансовите институции са доста обезпокоени за нашия отрасъл. Що се отнася до Департамента на транспорта и отношенията между Ирландското министерство и е, Британското министерство, отговорни по темата, е, Уверявам ви, че контакти има непрекъснато. Изготвихме документ за Брекзит много рано през 2017 година, в, която, в който се показва че цената на 4-часово забавяне на камион за една година ще бъде 200 милиона евро. И тази цена няма да бъде платена от нас. Е, аз съм един аз малък оператор. Просто ще изляза от бизнеса и е, ще се загубят поне 100 000 е, евро данъци. Но дори да се преместя на друго място в Европа, това няма да промени много. Във всяка друга страна ще има същото въздействие. Но всъщност ние вече страдаме от промените във валутните курсове. Иначе не мисля, че значително ще се е, намалят стандартите за пътната безопасност. Господин Вандален, ще се преместят ли фирмите? Аз като една малка фирма не мога да си позволя да се преместя. Как мога да платя за превод на договорите с шофьорите на пет езика? Вече плащаме втората най-висока минимална заплата в Европа. Никой обаче не ми помага да си покрия тези е, разходи. Къде ще намеря преводач? В е, посолството ли ще търся помощ? Всяко нещо струва пари. административната тежест е много висока. И един от въпросите, които всички ще си зададем след Брекзит, ще бъде защо се случи това? И дали не се налага още един остров да излезе от Европейския съюз? Колкото пъти границата се премести по-на изток, толкова пъти ни струва пари. Благодаря, господин Хокмар. Заповядайте. Благодаря много. Искам да благодаря на членовете на Асоциацията на транспорта, които ни помогнаха да съберем информация. Те работят в различни отрасли, но отговорите на всички казват, че е необходимо да се спазват стандартите за безопасен транспорт. Преговорите са текли и тук, и в съвета, и стандартите, които са прияти, се прилагат. И е важно да има взаимно признаване в тази ситуация и стандартите да се признават взаимно и след Брекзит. Разходите, колко струва, ми зависи от това колко тежък ще е Брексит, колко трудно ще се преминават границите, но в общи линии разходите са е, една ли растерлин на минута. А, ще, пре, ще спрем ли Брекзит? Действаме ли за спиране на Брекзит? Важно е да се разбере, че бизнес общността и Транспортната асоциация в частност вземат предвид казаното по-рано, че това е глас на британските избиратели. Така че а, ние не можем да се противопоставим. Но непрекъснато подчертаваме тежките последици на Брекзит върху веригата на дистрибуцията. И това е важен въпрос не само за Великобритания, но и за, европейските страни има ли положителни страни от Брекзит? Ами не смятам, че Транспортната асоциация щеше да има възможност да присъства тук, за да ви съобщи колко добре работи превозваческата индустрия, за да помага на развитието на Европа и се надяваме, че ще работите с нас за ефективен, безопасен транспорт. Благодаря, господин Керт. Заповядайте. Благодаря ви. По отношение на въпроса на господин Рике, има ли ползи от Брексит? Нашите членове са много притеснени. Ние сме изправени пред предизвикателство, което е невиждано – има голяма доза несигурност сред нашите членове. Тя се поражда особено поради бавната скорост на преговорите по-настоящем. Това много ни тревожи. Ние не виждаме никакви ползи за нашата индустрия от Брексит. На следващо място. Госпожа Лукачевска попита за каботажа. Дали правилата за каботажа, такива каквито ги познаваме в Европейския съюз, ще се прилагат след Брексит? Не, те не се прилагат спрямо трети страни. Съответно, ще трябва да има отделни споразумения между държавите членки и Великобритания. Там ще се оказват правата и задълженията, особено по отношение на разрешителните. Ще видим какво ще стане фирмите, дали ще се преместят. Мисля, че фирмите от сектора не са по-различни от другите. Ако си една малка фирма, намираща се в конкретна общност, с семейни връзки и така нататък, е много по-трудно да се преместиш, отколкото ако си една по-голяма фирма. Не изключвам факта големите фирми да създадат клонове на други места, като последица от Брексит. Ние не призоваваме за втори референдум. Приемаме Брексит такъв какъвто е, опитваме се да смекчим въздействието, винаги говорим за устойчиво развитие, за улесняване на търговията. Нашия съюз ще продължи да следва подобни политики, да смекчи въздействието. Благодаря. Госпожа Мърфи, Мърфи за заключителни думи. Искам само да добавя, че Единственото предимство според нас е, че ще се върне безмитната търговия. Приключваме първата част на нашето изслушване. Нека да ме поздравим участниците с ръкопляскане. Действително, изключително висококачествени изказвания. Благодарим ви много за споделение. Опита това, че ни казвате ползи от Брексит няма също е много ясно заявление. Всички заявихте сериозни безпокойства, несигурност и говорихте за въпроси, които са изключително конкретни. Времето за чакане се изчаква, административната тежест се увеличава, последици в митнически план. Така че всичко това трябва да се вземе предвид. И ние внимателно следим преговорите също, не се безпокойте, но за съжаление по-настоящем нищо не можем да направим. Преговорите се бавят, но не трябва да чакаме да приключи първата фаза, за да се, започнем да се готвим за втората. И не се безпокойте, винаги сте добре да се изкажете от тази трибуна. А сега Участниците във втората част моля да дойдат на президиума и преминаваме без да се бавим към следващата точка от дневния ред, а именно железопътния транспорт. Take a seat, uh, Hello. Hello.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 Allez. Allez, nous continuons sur. Нека да продължим с обсъждането на, проблеми, е, на последиците на Брексит върху железопътния транспорт. Имам честа и удоволствието да седя на една маса с Жак Гонон, главен изпълнителен директор на Евротунел – господин Либер Лохман, изпълнителен директор на Европейския комитет на железниците и госпожа Лаура Райт, представител на Райт Delivery, Rail Delivery Group, превозвачите на стоки в железопътния транспорт, както и в първата част. Всеки един от вас има 7 минути, за да е, ни даде представа е, какви според него ще са последиците на Брексит върху отрасъла и как смятате, че Комисията по транспорта на Европейския парламент и изобщо Европейския съюз като цяло може да напредне по темата, така че нещата да се развият е, най-добре за вас. Имате думата, госпожа Райт, 7 минути. Thank you very much. Благодаря. Благодаря за поканата. Казвам се Лора Райт и съм ръководител на отдела по международни политики на Rail Delivery Group. Целта на нашата организация е да даде възможност на основните управляващи инфраструктурата в Великобритания, както и на различните е, пасажерски и товарни компании, е, да даде на всички тях възможност е, да предоставят по-добри услуги. Ние превозваме страшно много стоки, 86 милиона тона годишно. Нашата организация превозва и страшно много пътници. В е, Нашия отрасъл е, отговаря за внасянето и на стоки, и на услуги. Ние представляваме единствената физическа връзка на Великобритания с континентална Европа и ето защо Брексит за нас е много важен. Ние имаме три приоритета по отношение на Брексит. На първо място реципрочен достъп до пазарите, на второ място гладък безпроблемен транспорт през границите и накрая хората, персонала. На първо място по отношение на пазарния достъп. Четвъртия железопътен пакет представлява нещо много успешно за нас. Той отваря пазарите, дава тласък на иновациите, осигурява ползи за пътниците и за тези, които превозват товари. Чуждото участие в британския пазар на франчайз е добре документирано и ние се радваме, че международните транспортни компании водят със себе си работни места и инвестиции в Великобритания. Освен това, британските компании също увеличават а, своето присъствие в Европа. Искаме тези компании да продължат да съществуват а, и да либерализират пазарите, за да може да изнасяме още повече своя опит. А, бихме искали да продължим да се радваме на такъв реципрочен пазарен достъп. Той ще е от голяма полза за конкуренцията в Великобритания. По отношение на транспорта през границите, знаете, че е, тунела под Ламанша е една много съществена връзка между континентална Европа и Великобритания. И смятаме, че тази връзка трябва да продължи да се използва така, се използва в момента, дори след като Великобритания стане трета държава спрямо Съюза. За да се даде възможност е, да има пътуване през тунела под Ламанша, трябва влаковете да отговарят на техническите стандарти и на Великобритания, и на Европейския съюз. Освен това, е, правата на машинистите трябва да бъдат взаимно признати и във Франция, и в Белгия, и в останалите държави. За съжаление, оратора чете твърде бързо и не можем да, да я следваме. Председателката също е, чу апела на преводачите. Извинява се ораторката, смята, че наистина е много трудно за самите преводачи. И така, няма а, намерение от двете страни на тунела да се променят стандартите за технически съответствия. Въпреки това трябва да кажем, че е много важно да има взаимно признаване на а, оперативните лицензи и на правата и правомощията на машинистите. Ако това не се случи и няма план Б, ще има сериозно негативно въздействие. Без да има взаимно признаване на лицензите на шофьорите, ще трябва на машинистите, извинете, ще трябва да се осигуряват различни правомощия и различни права за управление на влакове от двете страни на Ламанша. По-настоящем членството на Великобритания в Митническия съюз дава възможност да се внасят и изнасят стоки без да се попълват декларации за происход, без да се преминава през санитарен, ветеринарен контрол и така нататък и няма забавения. Съответно, Инфраструктурата от двете страни на Ламанша е такава, че има упростен процес за превоза на стоки. Ако обаче се стигне до промяна на тези условия, ще трябва да има сериозни инвестиции в инфраструктурата, за скенери, за допълнителни митнически служители. Това ще има ефект на доминото върху другите железопътни мрежи в Европа. По отношение на персонала. 41 000 граждани на Европейския съюз работят в железопътната индустрия в Великобритания. Много от компаниите в сектора от Европейския съюз работят в Великобритания и по отношение на операторската дейност и в веригата на доставки би трябвало да може да има възможност за тези компании да продължат своята дейност, дори и да се наложи да отварят отделни бази в Великобритания. Би трябвало да се намери едно решение, по силата на което да се запази съществуващото положение тъй като уменията на хората са изключително важни за нас. Европейския съюз ще продължи да разчита на обмена на, на кадри, на опит, но а, Великобритания няма да е част от този обмен. И би трябвало британските граждани също да могат да работят в различни държави. Например, един много голям проект, най-големия инфраструктурен проект Crossrail дава работа на 15 000 души. Този проект започна през 2009 година. 15% от служителите на този проект са граждани на Европейския съюз с изключение на Великобритания и техния опит е изключително ценен, що се, изгражда, що се отнася до изграждането на тунели и до различни инфраструктурни проекти. Искаме всичко това да продължи. Свободното придвижване на хора, всички видове умения са изключително ценни за железопътния сектор. В заключение, Искаме да кажем, че железопътната индустрия в Британия е готова да работи с нашето правителство и с колегите в Брюксел, за да се създадат планове за това какво ще се случи след като Великобритания напусне Европейския съюз. Искаме да продължим да съществуваме в рамките на единната железопътна зона, като от това съществуване ще има ползи и за пътниците, и за онези, които използват товарни преводи. Благодаря и се извинявам на преводачите. Следващия оратор. Благодаря. Много приятно е да продължа след колегата от железниците и да изразя притесненията, които а, има за нашия сектор. На първо, а, първо място CR представя множество европейски бизнеси, които използват европейските железници в двете посоки. И за нас е добре, че можем да представим опасенията си пред хората, които вземат решения в Брюксел – Благодарение на вас през последните десетилетия успяхме да създадем, да създадем това, което днес наричаме единно европейско ЖП пространство. Не искаме да се, да се променя това, което имаме днес. Това означава не само разриша, раз, разширяване на тази територия на юго към а, кандидатите за членство, но също така и запазването на връзката с Обединеното кралство. Ето това е, е какво искаме да се случи в бъдеще с регулаторната рамка. Нещо, което ще позволи на бизнесите да работят и след Брексит. Достъп до пазара. Няма да, се, да повтарям казането като част от законодателството имаме взаимен достъп до пазарите, както а, континент Обединено кралство, така и обратно. Искаме това да продължи, защото това е а, благоприятно не само за клиентите, но също и за пътниците. Говорим и за услуги за пътниците и за търговски дейности и двете трябва да продължат Имаме добро сътрудничество между регулаторните органи от двете страни на канала. Искаме това да бъде запазено и в бъдеще. Мобилност на персонала. Колегите вече го казаха. Да, трябва да има движение на хора, за да можем да черпим ползи от техния опит и от техните таланти, защото в противен случай ще пострада конкурентността на Европа като такава. Това е още един компонент, който действително... Ние, ние, нека да не повтарям това, което беше казано. Сега започваме изпълнението на едино европейско ЖП пространство от техническа гледна точка. точка транспонираме а, директивите за мобилност и безопасност. И в същото време има риск да се поставят бариери на границите с Обединеното кралство, които ще бъдат изключително вредни. Когато започваме изпълнението на този пакет от техническа гледна точка, това трябва да бъде направено в страна на Обединеното кралство, така че да съществува възможност да се признават и правата на водачите, на машинистите и да имаме едно добро сътрудничество между Обединеното кралство и ЕС. Имаме сътрудничество от страна на европейските агенции, свързани с ЖП пространството. Също така в този пул са включени експерти, които трябва да изпълняват техническите регламенти от двете страни. В противен случай това, което сме изградили през последните две десетилетия, ще изчезне и ще се сгромоляса. Още една точка, която също е част от програмата, след като комисията представи пакета за мобилност и в директивата за комбиниран транспорт. Какви ще ще бъдат бъдещите регламенти в интермодалната конкуренция. Това е поставено на едно от първите места в програмата, защото, тря... защото е важно с железопътния транспорт. Трябва да съществува едно такова общо споразумение за бъдеще. Митнически правила и пресичане на границите – вече тук се проведоха такива дискусии за това какво ще стане на границите между Обединеното кралство и Ирландия, например, и разбира се и, и тунела беше засегнат естествено. Едва ли мога да добавя кой знае колко, трябва да продължим да си правим бизнеса и като стоки, и като пасажери, без някакви особени проблеми. Защото в противен случай това ще бъде ужасно за економиките не само на ЕС, но и на Великобритания. Поручване и развитие отнени наистина много години да създадем една такава програма. Тя е уникална вложихме много пари и усилия в нея и в бъдеще, що се отнася до проучванията в ЖП сферата, е, трябва да има общ принос и от двете страни, от ЕС и Великобритания. Ние искаме английските колеги да бъдат част от този процес на проучвания в ЖП транспорта. Не става въпрос само за цифровизацията, а и във връзка с по-конкурентен железопътен транспорт. И накрая, е, преходния период, ако всичко, което казах, бъде изпълнено, ако всичко това стане възможно и услугите продължат да бъдат предоставени без прекъсване, тогава ще имаме един наистина, е, едно наистина единно европейско ЖП пространство. Нуждаем се от един вид двустранно споразумение – но да не се създава пропуск в регулацията, а това, което може да стане в бъдеще, ние не искаме да се случи именно това. Благодаря ви много. Благодаря ви много, господин Лохман. Да, думата на господин Гонон. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Радвам се, че обръщате внимание на тундела под Ламаша, който е изключително уникален по своето естество, създаден от договора от Кентърбари е, от 86 година, който създава своеобразна и уникална регулаторна рамка за функционирането на този договор. на 100 метра под морето се намира най-дългият тунел под, под море в света. Преминават влакове натоварени с автомобили, преминават влакове натоварени с стоки и разбира се Евростар. Евротунел е концесионер до 2080 2006 година. Това е дружество, което им честа да председателствам. И всички работещи в областта на инфраструктурата по целия свят в момента са обърнали погледа си към начина по който Брекзит може да се отрази към евротунела. И нека да ви припомня, че не само а, границите в Ирландия са сухопътни. Тунелът под Ламанша също е сухопътна граница. Нека да ви припомня, че тя може да бъде прекосена и пеша. И тук на този слайд виждате колко стотици милиони пътници, коли и тонове стоки са били прехвърлени през тунела под Ламанша. Това ясно показва, че е, този тунел е от жизненно важно значение като връзка. Що се отнася до стоеността на стоките, става дума за 116 милиарда евро, които са били пренесени през тунела под Ламанша. 25% от обмена между Великобритания и континентална Европа. Т.е. това засяга всички страни от континентална Европа. 62% от техния износ към Великобритания преминава по тунела, през тунела под Ламанша. Ако се застраши този поток на превоз ще бъдат засегнати превозвачите в цяла Европа и пътниците в цяла Европа. И това не означава, е, че е, тези 62% ще пострадат повече от останалите 30 и нещо процента. Трябва да вземем предвид обаче какво ще се, какви ще са последиците върху заетостта в, целия, в цяла Европа. За мен това е нещо очевидно. Може да се окаже, че въздействието на Брексит върху тунела под Ламанша има по-тежко въз... влияние върху Европа, отколкото върху Великобритания. Работи се по бързо движещи се влакове за превоз на стоки през тунела под Ламанша 100 хиляди камиона преминават всеки ден. Това се е равнява на 100 км опашка камиони. 200 непрекъснати километри. Камиони преминават през цялото време през този тунел. Така че, ако искате, заповядайте. Заповядайте да видите за какво става дума. Трябва да го видите, за да повярвате за какви огромни обеми става дума ако се застраши придвижването през този тунел, а, това ще стесни едно много важно място за преминаване на стоки. Ще бъде засегната цяла Европа, Франция, Германия и а, всички останали. Необходимо е да се поддържа постоянно преминаване. И затова е много важно как ще се управляват нещата. По-настоящем се работи с граничен, гранична проверка на френска територия. Има е, и съответните е, зони за работа. Използваме и съответните цифрови средства защото Европа не може да си позволи да забави скоростта на трафика е, през тунела. Това ще бъде много зле. Е, и за, е, не само економически, но и за околната среда. 10 хиляди камиона, представете си за, кол... за какви емисии става дума. Връзката през Ламанша е много важна и трябва да имаме яснота. Не може да се променят стандартите, които се е, прилагат на средата на тунела. Това може да доведе до много тежки железопътни катастрофи. Затова е необходимо всички информационни ресурси да бъдат приложени на практика, за да може да се контролира бързо преминаването през границите, включително и от страна на митниците. трябва да се създадат възможности за бърза проверка на пътниците и всички ние сме длъжни да действаме призваваме Европейския парламент да се намеси в преговорите и да настои за това, че 62% от износи, износа от Европейския съюз за Великобритания преминава през тунела под Ламанша и ам, този тунел постига огромни успехи от 30 години. Не може да се сложи край на това. Благодаря ви много. Ясно заявихте за какво става дума, а именно да не се разрушава онова, което е постигнато с воля от страна на всички участници. Един отличен проект. И действително разбираме вашите безпокойства. Благодаря за направените изказвания. Говорим за връзката между различните типове транспорт, за стандартите за безопасност, как може обаче да се работи за промяна на законодателните норми. Дадохте ни цифри, 240 000 души работят в тази отрасъл. 41 000 служители в Европа работят в този отрасъл. Казахте, всичко в момента е организирано така, че да функционира. Защо трябва да се слагат пречки пред това функциониране? Давам думата на Маркус Пипер за две минути. Няма да ми трябва две минути, е, защото данните бяха еднозначни. Не мисля, че трябва да поставяме под риск разрешителните на машинистите, сигурността или железопътния пакет. Всички тези технически неща не трябва да бъдат поставени още веднъж като проблем. Политиката трябва да носи своята отговорност. От друга страна, мисля, че малко преувеличаваме ако казваме сега, че в тунела имаме правна рамка и нейното нарушаване ще доведе до катастрофи и жертви, ми се струва преувеличено. Моля ви, нека да не политизираме тези технически въпроси. Ще се намери а, разумно решение, защото отговорността е и наша, и на британците, и ние ще намерим начин а, да ги решим. Благодаря господин Тук. Мисля, че проблемите са аналогични на сухопътния транспорт. Смятам, че голямото предизвикателство ще бъде от една страна митническото оформление и техническите предпоставки за достъпа. Ако имате предложение как да се решат тези въпроси, ние ще бъдем благодарни. В противен случай ние трябва да помислим като цяло всичко това трябва да бъде договорено и това е свързано не само с нас, но и с британското правителство. Едно нещо не беше казано. Това са многото часове и дни, които, които работят тези трансевропейски мрежи. Има коридори, които свързват нашите железопътни мрежи, например Средиземноморския коридор. И ако там погледнем железопътния транспорт, всичко това, което се движи между Кале, Дувър, Лондон, Бърги, Бърмингам до Единбърг и Глазго, а, и ако се видят разклоненията до Саутхемптън, ще бъде много жалко, това изпълнение да се запази до 2030 година. Това е ясно. Има много неща, които вече са планирани. Още много проекти могат да бъдат планирани. Но, както казах, трябва да накараме британското правителство да се задвижи и да се реализират тези проекти, които вече изпълнихме през миналите години. Това е единството, което исках да кажа. Благодаря. Господин Арто, госпожа Фостър. Thank you very much. Благодаря. Още веднъж е, искам да кажа, че информацията, която ни предоставихте е изключително полезна. Често казваме, че получаваме само частична информация. Добре е информацията, която се предоставя да е обществено достъпна достъпна. Във връзка с казаното от господин Ертук и трансевропейските мрежи, миналата седмица имах среща с хора, които отговарят за тези мрежи. Мисля, че и господин Ертук разговарял с тях. Много е важно тези мрежи да останат в нашия дневен ред, тъй като е, тези мрежи са много важни за превозването на стоки и услуги през Ламанша. По отношение на това, което ни казахте, много от темите бяха засегнати по време на предишната експертна дискусия. Мисля, че от Великобритания няма индикации, както вече казах, че искаме да се разруши съществуващото. Искаме да попречим на съществуващата структура. По отношение на тунела под Ламанша, аз се занимавах в миналото основно с авиация, но искам да кажа, че обожавам Евростар, влака между Великобритания и континента. Ще положа всички усилия Евростар да продължи да съществува. Това е невероятен проект. Познавам много от вашия персонал. Те живеят в Лондон. Разговарям с тях много често. Утре ще ги видя пак, тъй като ще пътувам за Лондон. Мисля, че тази железопътна връзка е невероятна. Покойната Маргарет Тачер работи заедно с представители на френското правителство, за да бъде свързана по този начин Британия с континента. Е, между другото, тази връзка е много важна и за транспорта, не само за пътниците, защото има е, карго, което не може да се качи на самолета. Корабите също поемат част от е, каргото между Британия и континента. Искам да кажа, че ви подкрепям, когато казвате, че искате да има гладко решаване на проблемите. Ще ви предоставяме информация, очакваме същото и от вас. Е, Вие разговаряте с различни представители на правителството. Искам да ви гарантирам, че ще следим отблизо какво се случва. Благодаря, госпожо е, Фостер, господин Теличка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за презентациите. Няма как да се въздържа да кажа следното. Май сме готови да отстъпим по отношение на качеството на нашите отношения след Брексит. По някакъв начин приемаме за даденост виждането, че няма как Великобритания да, стане, да остане в единния пазар. Вероятно това ще се случи. Великобритания ще напусне единния пазар. Защо обаче трябва да вредим и на митническия съюз? на, на бебето на единния пазар. Мисля, че трябва да намерим решение. Ние работим за намирането на решение на този проблем. Дори да въведем технологии, обаче каквото и да правим, не може да се равнява онова, до което ще стигнем на абсолютно гладкото, безмитно преминаване между Британия и континента. Пледирам за разговори между нас и между бизнеса. Жалко е, че когато се дебатираше преди референдума в Великобритания, бизнеса не каза с висок глас какви ще бъдат последиците. Няма как да се въздържа да направя такъв коментар. Мисля, че не трябва да се отказваме. Не трябва да се отказваме да търсим нещо по средата между истинския митнически съюз и лошокачествените отношения. Вие, госпожо, разказахте за европейската перспектива. Хората, заетите в Великобритания, които са европейски граждани, бизнеса, статута на тези хора, вие пледирахте техния статут да бъде запазен. И двете страни знаят, че този проблем съществува. Но мисля, че по някакъв начин той се подценява. Трябва да се каже ясно, че има е, економически последици и економическо, сериозно економическо измерение на отношенията между Великобритания и Европейския съюз. Нямам конкретен въпрос, много въпроси вече получиха своя отговор. Нека все пак да задам един. Каква е информацията, която получавате? Разбирам, че от политическа гледна точка има идеи, които не са жизнеспособни. Защо по никакъв начин не се обсъжда обаче въпроса за митническия съюз в а, малко видоизменена форма? Леко полукастрен. Е, за човек със средна интелигентност е, това е трудно да, да бъде разбрано. Ние сме зад а, е, това да се запазят нашите отношения. Това е основната ни задача. Мисля се обаче, че има хора от двете страни на тунела под Ламаша, които не са чак такива експерти, които остават глухи за нашите апели. Защо те не са тук днес? Благодаря, господин Крамер. Имате думата. Благодаря за тези изказвания. Имаме регламент, и имаме регламенти с трети държави, както казах и преди Норвегия и Швейцария. Сега ме интересува дебата вътре във вашите организации. Какво казват британците? Казват ли добре, доволни ли сме или не? Ако го направим, това ще ни скосва много пари. Норвегия и Швейцария плащат за това да са част от вътрешния пазар. Каква е британската позиция във вашите организации? И последната точка не мислите ли, че и през последните 10-15 години трябваше да се дискутират повечето, повече за европейските ценности. Брита... Великобритания от години все нещо не е доволно от Европейския съюз. Как... Дали е така е във вашите организации и какво е поведението на британците? Ето това ме интересува. Monsieur Крамер, euh, je me retourne vers mes intervenants. Благодаря, господин Крамер. Сега се обръщам към нашите гости. Моля ви да отговорите на тази първа група въпроси. Основната тема, според мен, беше каква е позицията на вашите организации спрямо Брексит? Вие призовавате за временни споразумения. Как трябва да изглеждат те обаче? Освен това, във връзка с казаното от господин Теличка, какво казват политиците спрямо вашите искания и желания? За две минути. Госпожа Райли госпожа Райт. Благодаря, благодаря за въпросите. Вие говорихте за коридорите в рамките на ТНТ мрежите. Вие говорихте за Феликс Стол, за Итан. Много често каргото влиза в Великобритания, след това продължава по е, железниците към различни части на страната. Е, ние продължаваме да работим и по коридора, който да свърже Великобритания с Средиземно море. Мога да ви дам информация, ако желаете. По отношение на политическата оценка и реакция, ние имаме отлични отношения с Министерство на транспорта в Великобритания, както и с Министерство на търговията. Разговаряме с тях постоянно. Те се опитват да успокоят, е, слушат ни Казват ни, че железниците няма да бъдат забравени, казват ни, че осъзнават специфичния характер на нашата дейност, че тя ще бъде част от преговорите. Естествено, всички имат амбиции в преговорите. Като цяло, получаваме положителна обратна реакция. Работим много за намирането на решение. Понякога е, виждаме положителна реакция, понякога не. Опитваме се да видим дали е възможно, например, да няма вътрешни е, митнически процедури, вътрешно митническо оформяне, за да няма нарушаване на дейността по границите. Това е само един пример. Продължаваме да работим. Господин Лохман, благодаря. Първо ще отговоря на господин Пипер по отношение на признаването. Не говорим само за признаването на различните сертификати, лицензии, разрешителни и така нататък а, от страна на Великобритания. Всъщност проблема е по-скоро с обратна насоченост. ние смятаме, че британското правителство ще признае технологиите и разрешителните, които са насочени към Великобритания. Не знаем обаче дали обратното ще е така. Какво ще стане с разрешителните за правоуправление на машинистите, техническите спецификации на британските влакове, когато те влизат в Европа. Ние разговаряме с е, екипа на господин Бърние и постоянно чуваме бъдете готови за най-лошото. С други думи, че няма да има оговорка. Тоест, ако не се признава, например, вашия сертификат за безопасност, трябва да сте готови в Великобритания да кандидатствате за допълнителен, да имате два такива сертификата. Лора каза, че всички сме готови да работим заедно и даже на нашата веб страница се казва, че имаме обща позиция. Всъщност много ще се радвам да успеем да постигнем всички цели, които сме начертали. Благодаря, господин Гоно. Има два основни приоритета за нас. Безопасността на железопътния трафик и безпроблемния поток. Евротунела е най-натовареният тунел. Хиляди хора преминават всеки ден в пътническите влакове товарните влакове превозват по 200 000 тона стоки, като пътуват с 140 км в час. Виждате колко е важно да гарантираме безопасността на хората и на каргото. По отношение на безпроблемния поток, имаме нужда от нови е, информационно-технологични инструменти. Трябва да се види какво ще стане с митническите процедури, митническото оформяне е, на товарите, които пътуват между Франция и Великобритания, например. Немислимо е едно карго от Китай на европейско пристанище да се обработва по-бързо, отколкото карго, което ще минава през тунела под Ламанша между Франция и Великобритания. Ако имаме добри информационно-технологични инструменти, е, ще знаем точно е, с какви проблеми ще трябва да се справим и колко време ще ни отнема това. Естествено, призовавам и аз за преходно споразумение. Всъщност, това е чисто и просто искане от сферата на здравия разум. Знаете, че ще отнеме време да се създадат такива информационно-технологични системи, които да ни помагат. Ще трябва да можем да се приспособим към промените, ще трябва да преминем към системи на почти автоматично или 100% автоматично митническо оформяне. Искам да кажа, че тунела под Ламанша е част от европейското културно наследство и всички ние имаме отговорността да го запазим. В близко бъдеще може и да има камиони без шофьори, автономни камиони, които да минават през този тунел. И как тогава можем да кажем, че да, имаме такива камиони, обаче те ще трябва да спират за митническо оформяне. Нещо подобно е немислимо. Затова трябва да намерим възможно най-добрите решения. Благодаря. Сега давам думата на следващите колеги. Господин Бах. Имам два въпроса. Един за господин Лохман за признаването и тех, техническите спецификации, за които вие говорихте. Има ли от британска страна лица за контакт или пък някакви предварителни работи, които са свършени? Или пък след една фаза ще се, въведат нови, ще се проведат нови преговори. Знам, че така беше с Швейцария. Аз участвах в тях. Значи това е първия ми въпрос. И втория към господин Гуно. Господин Гуно, питахте дали тази система е в опасност. Това то ще има повече проблеми за Европа, отколкото за Великобритания. Какво точно означава това? Означава ли това, аз мисля така, че от една страна ще трябва да се окаже влияние върху преговорите. Благодаря. Чухме какви са рисковете за качеството и за цените на услугите, но също така и какви са рисковете за инвестициите с оглед на несигурността. Как могат да се отстранят тези рискове? Какво ще стане с инвестициите в услуги и в строителство? Второ, намаляването на бюджетните средства чухме за това и от останалите колеги, т.е. че има риск за вече започнати проекти. Великобритания не трябва да бъде само партньор за преговори, а и партньор по договори с ЕС. Господин Рике. Благодаря. Още една, една забележка в началото. Проблема за превоза на пътници – и превоза на товари. Така или иначе, вече и сега се правят проверки на пътниците, които влизат в Великобритания. Проверяват се автобусите. Не говорихме много ясно за този транспорт на пътници. Има ли тук потенциал за споразумение между а, Великобритания и европейските регулаторни органи. Имам следния въпрос. С оглед на различните видове транспорт, чисто физически при организирането на спорта, но също така и при администрирането, много често тук са свърз... това са много големи публични институции, няма да е лесно да се намери общо решение за функционирането на тези две системи, европейската и британската. Дали Брексит няма да донесе и някакво предимство за Великобритания във връзка с ЖП транспорта в сравнение с окоземния? Ето това е първият ми въпрос. И от, вторият ми въпрос за а, тунела под Ламанша. Въпрос към господин Гоно. До каква степен а, Брексит застрашава правния и международния статут на инфраструктурата на този тунел. Благодаря, господин Рике. Господин Вернер Кун. Вернер Кун. Господин Вернер Кун. Вътрешният пазар и митническият съюз, разбира се, са свързани директно. В модерния свят митниците служат само като подкрепа на общия пазар. Така беше и в миналото. Мисля, че и девете страни ще имат полза, ако вървят в тази посока. Великобритания не каза много неща във връзка с железопътния пакет, Говореше се винаги за разделяне на мрежата от бизнеса. Конкуренцията играе важна роля. Дали така беше и на практика? Ще продължи ли така по време на преговорите? Ще бъде ли това една важна част от тези преговори? И ако се върнем към казаното от господин Крамър, кои системи ще бъдат така образците за нашето сътрудничество между Европа и Великобритания. В, Норве, в Норвегия железопътните регламенти там същите ли са като в Швейцария? Да, Великобритания със своите 5,6 милиарда а, си е, е, е, наистина това са много пари. А, това горе-долу на жител се пада по 89-92 евро на година. В Норвегия горе-долу е същото 78 евро, без да имат комисар, без да имат парламент, без да имат право на глас. Дали не трябва да помислим как ще функционира всичко това в бъдеще? Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожа Андерсън. Относно гражданските услуги, да, те трябва да вземат предвид транспорта, но какви са вашите планове? Политиците а, и контекста на Европейс, а, Европейския съюз вече отделят голямо значение на транспорта. Съгласна съм с госпожа Фосър, че е хубаво, че има представител тук на тунела под а, Ламанша. Тук това е железопътен и пътнически тунел. Нека да не забравяме. Какво ще стане с услугите на Deutsche Bahn? Да, Евростар е нещо страхотно, но ще бъде добре и Deutsche Bahn да може да преминава през тунела. И второ, за тези, които а, не са евроскептици, е малко разочароващо, че си сменихте името от Евротунел на Кетлейк крайна сметка вие трябва да сте проевропейски в най-широкия смисъл, нали така? Благодаря, госпожо Андерсън, господин Кастелор. Благодаря за вашите презентации. Те бяха много полезни. Ще насоча въпроса си към тунела. Като имаме предвид митническия съюз, той е отворен само за държави членки на ЕС, и това, че Великобритания ще излезе от него. Това ще окаже влияние върху транспорта на стоки, което е много обезпокоително. Какви са вашите прогнози за въздействието върху пътническия транспорт, двете посоки в тунела? Благодаря. Господин Ван Декамп. Благодаря, госпожо председател. Имам три въпроса. Първият е към госпожа Райт. На 13 ноември 2017 вие ми писахте, писахте, че 41 000 души от държавите членки на ЕС е работят в железопътния сектор на Великобритания – ако говорим практически, какви ще бъдат проблемите след Брексит с разрешителните за пребиваване, паспортите и така нататък? Какви проблеми да очакваме? Второ, за господин Лохман, относно преходния период. Да, нашия транспортен сектор постави същия въпрос – какво предпочитате? Да останат съществуващите правила, докато Брексит приключи? Което ще го поставя в скоби, защото не ми се вярва да стане. Какво очаквате? Какви трябва да бъдат тези междинни регулации? Бих искал да чуя вашия коментар. И към директора на тунела под Ламанша, Евротунела. Има ли риск граничния контрол и наблюденията и борбата с тероризма да бъдат използвани като аргумент, за да се блокира свободното придвижване на товари и пътници. Не знам дали планирате да го правите, но искаме да бъдем ясни. Благодаря много, колеги, за зададените въпроси. Действително имаше много въпроси. Например, за тези 41 хиляди европейски граждани, които работят в транспорта в Великобритания, каква ще е тяхната съдба, тъй като не се знае какви ще са техните права. След това, преходния период – е, как виждате такъв един преходен период, ако изобщо има такъв преходен период, защото ако няма, дебатът се променя изцяло. Иначе, е, господин Гонон, е, за въпроса за Гетлинг. Вие не се наричате Гетлинг. Можете да отговорите на този въпрос. След това как ще се промени вашият статут? Каква е системата, която предвиждате, за да се реагира на евентуален тежък Брексит? Ако, както каже за Тереза Мей, на 29 май в полунощ в Великобритания излезе от Европейския съюз, какви са последиците за вас? Имате по 3 минути от, на отлично време. Благодаря. Бързо ще премина през 6 точки. Първо искаме да останем ангажиран партньор на Агенцията за железопътни железопътния транспорт на Европейския съюз, от която а, идват отлични предложения за процеси и за технически спецификации. Но а, независимо от това как ще се развият нещата с Брексит, смятаме, че е добре да работим а, заедно. А, що се отнася до тези 41 хиляди 000 граждани на европейски държави членки, работещи в железопътния транспорт в Великобритания. Ние сме гъвкави 29 000 места за стъжанти създаваме през следващите години. Искаме да е, привлечем възможно най-добрите служители. Не знаем какви ще са правата на гражданите на европейските държави членки след Брекзит, но трябва да има система за привличане на възможно най-високо квалифицирани служители, включително инженери, специалисти по железниците, колеги с опит и познания по езици и така нататък. И искаме да има яснота. Радваме се, че е, Чибирел се, опитва, е, е, се описва като първопроходник по отношение на четвъртия пакет. Искаме да продължим да работим по основните компоненти на четвъртия пакет за железниците и подкрепяме активно работата на тази парламентарна комисия, нещо, което няма да се промени след Брексит. Казаното от Луси Андерсън, действително разчитаме на политиците. Работихме с, работим с тях, имахме кръгла маса с министри, е, свързани с темата. провеждаме и редовни срещи с тях – е, така че действително сме много активни, за да бъде чут нашият глас, гласът на железопътния транспорт. Е, работим съвместно и с други е, представители на транспорта, защото имаме общи проблеми с тях и с сухопътния транспорт, и с авиацията, и с водния транспорт. Сега за инвестициите в железниците. Европейски средства се насочват към такива инвестиции навсякъде, включително и в Великобритания. Повече от 50 милиарда ще бъдат инвестирани в железопътната инфраструктура в Великобритания през следващото десетилетие е, и бихме се радвали да има придвижване е, към повече използване на железопътния транспорт за целите на превоза. Това са европейски аспирации. Господин Лохман, във връзка с преговорите с регулаторните органи в Великобритания, именно е, на това, за това разчитаме и на партньорите там, на групата за е, железопътен превоз и се надяваме, е, да се прилагат е, същите стандарти, които се прилагат тук. Обаче се притеснявам, че от другата страна нещата могат да са малко по-различни. И във връзка с въпроса на господин Рике, да, трябва ни нещо като споразумението за сухопътния транспорт, покриващ всички а, е, типове сухопътен транспорт. Казаното от господин Ван Декам за преходния период, за нас той е, би, би бил полезен само ако се запази статуквото днес, възможно най-дълго или пък след Брекзит за безсрочен период, нещо, което реално би било е, идеално за нас. Това е по, за повдигнатите въпроси. Що се отнася до бъдещите митнически процедури. Ние всъщност вече се налага да преобразуваме начина си на работа, тъй като хартияните, декларациите на хартия трябва да ем, преминат към електронни. Работим с NCTS, адаптираме системата. Това се случва и в Обединеното кралство, и в европейски, останалите държави членки. Така че в железниците вече работим по приложението на НСТС по един ед, е, еднакъв начин. Господин Гонов, заповядайте. Да, Великобритания никога не е била част от шенгенското пространство и затова има контрол за автобусите, има специални сгради, за да могат да бъдат проверявани. И това става по-бързо, отколкото в, в въздушния транспорт. За бъдещето, ако искаме да имаме оперативна съвместимост, която да работи функционално. Трябва да запазим визията, с която Европа работи и сега, да има оперативна съвместимост по целия коридор до Великобритания, дали ще се преместят седалищата другаде, в Амстердам или не. Това е едно, обаче Великобритания трябва географски да остане в Европа понеже лесно се преминава през тунела, това до сега доведе до множество економии. Два примера. Автомобилите, които се произвеждат в Великобритания, се произвеждат с части от Германия, т.е. преминаващи през тунела. Т.е. става дума за работни места в Германия. След това 85% от шотландската сямга, която всички ние консумираме, се е, преработва в, в, едно пристанище и после преминава през тунела. Е, така че ще бъдат засегнати наистина много индустрии. И сме длъжни да направим нещо, за да ги защитим. Иначе, в по-общ план, е, тероризмът е изключително е, тежко безпокойство е, и работим с възможно най- високопоставени държавни служители по темата, специалистите, припомнят, че още при създаването на тунела са предприяти мерки за справяне с е, евентуални терористични атаки, тъй като това е било и по време на е, бомбеният атентат и в Ирак и разполагаме с съответните технически средства за контрол. Е, може да се премине и към скенери за пълно сканиране, заедно с властите работим по е, най-добрите средства за борба. След това е, името на групата концесионера на тунела е Евротунел. Много добре познато е това име в Европа, почти като Кока-Кола – 60 и 75% от инвеститорите в, друж... в дружеството Майка обаче са от страни извън Европейския съюз, включително Съединените щати и Австралия. Така че това дружество майка трябваше да бъде защитено от евентуални отрицателни последици на Брексит и ще се премине през Ламанша и с електрическа връзка, Елеклинк И за това, имайки предвид, че това дружество майка е отговорно за всички тези начинания, е, взехме решение голямото дружество да се нарече Гетлинг. Уважаеми колеги, нека отново да изръкопляскаме. На ораторите, които действително направих изключително професионални изказвания. Много ви благодарим, е, че отделихте от времето си. Вратите ни остават отворени и за вас, защото много добре знаем колко е сериозна темата. Ние в нашия отрасъл вече сме започнали дебата по Брексит. Една минута само. Коментари. Забелязахме, че и в сухопътния транспорт и железопътния транспорт има сериозни безпокойства в връзка с Брексит. Има две е, сухопътни граници в Ирландия и тунела под Ламанша. И въпросът, който нееднократно се повдига, свързан с административните разходи, с митническите тарифи и ам, това могат да са теми, които ще се включат в дневния ред на преговорите, възможно най-скоро но няма как да се стигне от тях, докато не приключи първи етап на преговорите. И така ще изчакаме да преминат този първи етап на преговорите и след това ще се борим за напредък в областта на транспорта. Благодаря ви много на всички колеги. Ще се видим отново днес след обед в 15 часа. Продължаваме с приключенията, свързани с пакета за мобилност. Приятен обяд!